Right. Good afternoon, everybody. Добър ден. Извинявам се, че започваме малко по-рано. Но понякога се налага, за да може да бъдат наместени всички графици. Благодаря на тези, които са тук. Надявам се да се присъединят още колеги. Първата точка в дневния ред е приемане на същия. Приемам, че това е факт, тъй като няма никой против. На второ място одобрение на протокола на заседанието от 19 октомври 2009 година. Не са ни изпратени коментари, за това също го приемам за одобрен. Третата точка – съобщение на председателя. Нямам какво да ви съобщя, така че продължаваме нататък. Четвърта точка от дневния ред – С удоволствие приветствам сред нас председателят на Европейската Централна банка, господин Жан-Клод Трише. Това е вторият обмен на становища по речения диалог, откакто аз съм председател на тази комисия. И за това сега давам думата на Жан-Клод. Uh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо председател, уважаеми членове на Комисията по економически и парични въпроси. Това е първото заседание след влизането в сила на Лисабонския договор. Новият договор е една причина за да празнуваме най-общо в Европа, пък и тук в Европейския парламент, а и в Европейската централна банка. Европейския съюз ще стане по-силен, по-ефикасен и ще работи по-ефективно. Правомощите и отговорностите на Европейския парламент се увеличават с този договор. Европейската централна банка става институция на Европейския съюз официално и всичките основни черти, като например нейната независимост, се препотвърждават. В рамките на новия договор приветстваме бъдещото сътрудничество с парламента, тъй като до сега сътрудничеството беше отлично през последните няколко години. Нашето днешно изслушване е посветено на три важни теми. Първо, нашата оценка за актуалното економическо положение. Второ, нашата стратегия за а, изтичане на извънредните парично-монетарно-политически мерки, които ние въведохме по време на кризата. И трето, теми, свързани с системните рискове в финансовата система. Сега искам да премина към економическите и парични развития. Економическата ситуация и прогнозите постоянно се подобряват от предходното изслушване пред вашата комисия, което бе преди 10 седмици. Економиката на еврозоната показва знаци на възстановяване. Економическата дейност в третото три месече се е увеличила с 0,4% в сравнение с предходното три месече. През 2010 година ние очакваме умерено възстановяване. То отговаря на последните прогнози на Eurosystem, които бяха публикувани миналия четвъртък. Тези очаквания обаче остават а, в един облак на несигурност, имайки предвид а, управляващия съвет и неговите становища, рисковете в прогнозата си остават най-общо балансирани. Що се отнася до развитието на цените, инфлацията и инфлационния натиск, те остават ниски последните няколко месеца съответствие с нашите очаквания, лихвените проценти отново станаха положителни през ноември, което означава, че стигнаха до 0,6%. Гледайки напред, ни очакваме инфлацията да остане умерена, имайки предвид хоризонта на нашата политика, имайки предвид също така сравнително бавното възстановяването на търсенето. Показателите на очакванията на инфлацията в средносрочния и дългосрочния план си остават закотвени, имайки предвид целта на съвета инфлационните нива да бъдат по-низки, но близо до 2% в средносрочен план. Пречният анализ потвърждава оценката на ниски инфлационни натиски а, в средносрочен план. По-специално трябва да кажа, че кредитната експансия продължава да се забавя. Имайки предвид кредитите, които се предоставят на домакинствата, последните данни дават едно най-общо уравновесяване на техния растеж. Все още ниските нива на производство и търговия, съчетани с голямата несигурност, що се отнася до бизнес прогнозите, ще омекотят или ще смекчат търсенето на кредити от страна на фирмите през едните месеци, особено краткосрочни кредити. В същото време, общо условията за финансиране продължават да се подобряват, което би трябвало да доведе до едно по-голямо търсене на кредити в едните периоди. Така че по-настоящем не виждаме никаква кредитна криза в еврозоната, а ние следим развитията наистина отблизо. На този фон управляващи свет продължава да наблюдава нашите ставки в ЕЦБ по отношение на лихвените проценти и считат, че те са подходящи. Както знаете, що се отнася до финансовата криза, евросистемата въведе най-различни нестандартни мерки от октомври 2008 година. Както вече обясних, петте основни елемента на засилената кредитна помощ бяха следните. Фиксирана ставка, разширяване на банковите гаранции, по-дълъг матуритет за рефинансиране, предоставяне на ликвидност в чуждестранни валути, финансова подкрепа на чуждите пазари посредством една програма за изкупуване на облигации. Тази, тези мерки всъщност ни подпомогнаха добре и дадаха възможност на банките да предоставят кредите на економиката на еврозоната, така щото и парите, както и условията на кредитите да отразяват паричната политика, която бе определена от съвета на банката. Както знаете, всички наши извънредни мерки бяха направени така, че да могат след това да бъдат изведени от употреба. В повечето случаи това става по естествен път и оперативната ни рамка е достатъчно гъвкава, за да можем да коригираме условията на ликвидност, когато това е необходимо. Институционалната ни независимост пък означава, че нямаме ограничения, що се отнася до способността ни да предлагаме съответни решения, които сме взели. Винаги съм подчертавал, че постепенното извеждане от употреба на тези мерки ще бъде навременно и постепенно. Навременно, защото не трябва нито прекалено рано, нито прекалено късно да излезем от такъв тип режим и някакви предварителни решения не биха били оправдани постепенно, защото ситуацията се подобрява постепенно постепенно и съответно рисковете си остават. Миналия четвъртък взехме едно решение да започнем постепенното, постепенната отмяна на част от мерките за ликвидност – тъй като те няма да са необходими в същата степен, както те бяха необходими в миналото. Това ще избегне изкривяванията, свързани с поддържането на нестандартни мерки прекалено дълго. Важно е да се избяга с избягват ситуациите, в които банките са прекалено зависимо на извънредно финансиране от Централната банка. В контекста на стабилизирането на паричните пазари би трябвало да се засилят иници... бонус, извинете, стимулите за, марки, за банките да засилят своите е, възможности за преструктуриране на баланса и рекапитализация. Освен това, трябва да се засили взаимното наблюдение сред банките. Та на този фон нашия съвет реши да коригира изготвянето на част от операциите по рефинансиране – ще продълживаме напълно да подпомагаме потребностите от ликвидност на банките на фиксирани лихвени ставки в голямата част от операциите ни по рефинансиране в е, срокове, е, докато е необходимо и поне до средата на април до година. Следователно продължаваме да предоставяме подкрепа под формата на ликвидност на банковата система в еврозоната, за да подобрим предоставянето на кредити в еврозоната и в економиките. Освен това, ние преценихме, че не трябва да се занимаваме с повече едногодишни операции, които да са отвъд тази през декември, която вече беше обявена. Подобрените условия на финансовите пазари показаха, че не всички мерки за ликвидност са необходими в една и съща степен, както те бяха необходими в миналото. Освен това, ние считаме, че трябва да се прекратят операциите по рефинансиране, които бяха 6 месечни, след последната, която беше в края на, извинете, която ще бъде в края на марта идната година. Сега искам да кажа няколко думи за по-нататъчните последствия от нашите решения за нестандартни мерки, като се фокусирам по-специално върху държавите членки на Европейския съюз, които са извън еврозоната. Условията в макроекономически и финансов план в тези страни като че ли се стабилизираха, макар че има големи различия в региона. Най-общо внезапно спиране на паричните потоци към Централна и Източна Европа не е факт. Присъствието и то значимото присъствие на чуждестранни банки всъщност има стабилизиращ ефект в това отношение, тъй като банките майки до голяма степен можаха да поддържат своята експозиция към региона. Голямото предоставяне на ликвидност от страна на ЕЦБ към банките майки допринесе към този факт. Освен това, Централната банка предостави ликвидна помощ в централни банки от, не евро, от които не са от евро, еврозоната, което доводе всъщност, доведе всъщност до избягване на а, трусове. И накрая стратегите за излизане на фиска. Голямата част от правителствата са изправени пред фискален дисбаланс, който не е устойчив в дългосрочен план. Това може да намали общественото доверие в устойчивостта на обществените финанси. Ще има също така и лош ефект върху различните колебания на пазара. Неустойчивите фискални позиции също могат да усложнят задачата на нашата парична политика, а тя е да има ценова стабилност. Следователно е изключително важно, за да може очакванията на хората да бъдат правдоподобни, да им се обясни една ясна стратегия за излизане от кризата. Такива стратегии означават наистина надежни мерки, особено що се отнася до разходната част на бюджета. Както бе одобрено на съвета ЕКОФИН миналата седмица, правителствата би трябвало да заложат конкретни и е, изразени в цифри е, мерки за коригиране, които да дадат до устойчива корекция на фискалния дисбаланс. Някои страни пък трябва да започнат консолидация през 2010, а пък всички останали през 2011 година най-късно. И сега бих искал, госпожо председател, да се обърна към последната тема, която сме избрали и това е въпросът за системния риск в високо взаимосвързаните в системи и начините за неговото разглеждане. Системният риск всъщност е най-общо едно най-общо разбиване на финансовата система, като а, тази финансова система по този начин бива разглеждана като отделни подсистеми, които са взаимосвързани. Системният риск е различен от риска, който може да окаже въздействие върху безопасността и ясните позиции на отделни финансови институции. Освен това, системният риск, когато той се появи, би трябвало. Е, да се разглежда като ефект, който ще окаже лошо въздействие върху процеса на финансово посредничество, тъй като може да има отрицателно въздействие върху реалната економика. Кризата всъщност показа, че системният риск може да бъде задействан от колективното поведение на институции и начина по който те си взаимодействат на финансовите пазари. По този начин се изясни и значимостта на подобряването на нашите знания и оценката ни на взаимосвързаността в финансовите системи и посредством преките връзки между финансовите институции и непреките, които са свързани, са създадени, извинете, на финансовите пазари. Микронадзорната оценка, институция по институция, обикновено разглежда уязвимостта на всяка една институция при различните хипотези на подложеност на стрес. В контраст на това, оценката на системния риск всъщност разглежда възможността цялата система или значими части от цялата система да се окажат уязвими и също така смята, че може да се появят основни рискове от самата финансова система. Такива рискове могат да се появят, например, защото големи част от системите могат да имат сходни експозиции, може да разчитат на едни и същи източници на финансирани, могат да бъдат изложени на дисбаланс а, в финансовата сфера, може да покриват големи сходни а, разминавания, що се отнася и до валутата и а, до давността и също така може да бъдат изложени на недооценяване или погрешно устойностяване на рисковете. Оценката на системните рискове на финансовата система и оценката на това колко е стабилна финансовата инфраструктура са изключително важни. Един изключително важен въпрос, свързан с оценката на системните рискове е измерването на степ степента на процикличност, която е заложена в самата финансова система, което пък означава способността на системата да засилва колебанията и след известен период от време да доведе до излишни бумове или спадове, които започват от а, сравнително малки трусове, нагоре или надолу. Тази проциклична системна нестабилност на системата сама по себе си е изключително сложна концепция, която изисква анализ на взаимодействието между различни явления, като например поведението на стадото, заразяване от общи или взаимно свързани експозиции, взаимоотношения между насрещни страни, нежелани проциклични ефекти на правилата на ощетоводяване на поведението на агенциите за кредитен рейтинг и така нататък. Още една важна сфера при оценката на системния риск е анализа на взаимовръзката между самия финансов сектор като цяло и реалната економика. Финансовите дисбаланси много често отразяват дисбаланс в реалната економика. Обратната връзка между една а, крехка система, която а, е склонна към процикличност и реалната економика може да се окажат озашеващи, което видяхме и при настоящата криза. Това означава, че най-добрите макрополитики с времето, включая макродисбаланси, сами по себе си могат да задействат финансов дисбаланс, което от своя страна може да засили нестабилността и уязвимостта на реалната економика. Източниците на системния риск са особено а, трудни за идентифициране и оценка. Те произлизат от вза... взаимодействието между различните елементи на системата и съответно те са сложни по самото си естество. Ние знаем, че еволюцията на системите, които са под стрес, е особено трудна за улавяне. Освен това, появата на риск много често е един, а, едно нелинейно явление, което се появява много рязко и неочаквано и съответно изисква нестандартен анализ. Например, в много сложни, много големи финансови системи, като каналите на тези рискове много трудно биха могли да бъдат а, уловени. По-ясното разбиране на еф на ливридж или кредитното рамо и взаимовръзката и концентрацията на експозицията е ключов в това отношение. Идентифицирането на различните канали обаче е, не е достатъчно. Необходимо е моделиране на системата, което е голямо предизвикателство. Анализаторите могат да разчитат на индикатори за рано предупреждение и модели, които показват кога групи от финансови институции или пазари от системна значимост приближават опасни зони в кавички. При оценката на гъвкавостта на системата, тестове за макрострес са основна част от инструментариума за оценка на риска. Също така те помагат по приоритизирането на рисковете, които са идентифицирани и са много добър инструмент за подкрепа на формулирането на препоръки за политиките. Централните банки и надзорните органи по цял свят работят за да засилят и разработят по-нататък тези инструменти. Според мен Европейския борт за системния риск риск може наистина да направи голям принос в насърчаването на анализа на системния риск, координиране на аналитичните усилия и концентриране на експертизата в централните банки, надзорните органи на всички държави членки на Европейския съюз. Освен това съм убеден, че ролята на Европейския борд за системния риск при това да преведе оценката на риска в съответната приоритизация на рисковете, ранно предупреждение и конкретни препоръки към политиките за смекчаване на системния риск ще допринесат до изграждане на една финансова система, която да е много по-гъвкава, а всички очакваме такава. Благодаря. Благодаря ви много. Сега преминаваме към задаването на въпроси. Имам вече един списък на желаящите да се изкажат от името на политическата група. Искам да ви припомня, че имате около минута и половина за въпроса, а след това ще дам думата на господин Трише, който ще отговори на вашите въпроси в рамките на 3 минути. Господин Балц от НФ. Уважаеми, е, госпожо, уважаема госпожо председател, уважаеми е, колеги, имам три кратки въпроси предвид е, краткото време. Първо, във връзка с стратегията за излизане от кризата, която вие споменахте, и извънредните мерки, които вие обявихте, респективно представихте, как ще бъде изведена ликвидността от пазарите. Аз се интересувам как ще се състои съгласуването с националните органи и финансовите министри, които в голяма степен са програми и които естествено в момента също работят по тези програмите. Тук ме интересува как ще протече съгласуването. Втори въпрос. При нестандартните мерки вие споменахте, че Европейската централна банка е взела предвид някои основни рискове. Доколко вие сте оценили тези рискове, тяхната частота на поява и как се извършва техния дългосрочен надзор. Втората част на въпроса, ако тези есец след това бъдат изведени от счетоводните книги. Смятате ли това да стане в по-ранен стадий или в по-късен стадий? това също би ме интересувало. Третият въпрос. Вие изложихте много добре, че в някои а, е, сфери има така наречения credit crunch, е, т.е. затруднено отпускане на кредити. Ако а, е, се появи повече доверие към потребителя и има повече растеж, смятате ли, че ще продължи а, да съществува опасността от различни страхове, че банките няма да отговорят на потребности на пазара от кредити. И сега, доколко големите европейски банки се съгласуват помежду си, можете ли вие като Европейска Централна банка да си представите да извършите тук нови краткосрочни действия в тази насока? Благодаря. Благодаря много. Е, виждате, че не работи нашия часовник, така че нека да се опитам да се придържаме. Аз е, не искам да се възползвам от това, че часовника не работи. Благодаря ви много за въпроса. Мога да кажа първо, че що се отнася до постепенното, градуално от е, оттегляне на нестандартните мерки. То става плавно. Те, те бяха създадени за тази криза и а, бяха всъщност приспособени е, за пазара в, в, в предвид положението на, паз, на пазара. В момента, в който ние въведахме тези мерки след а, проблемите на Лемен Брадърс. Тогава взехме тези решения. Винаги сме казвали, че постепенно ще изтеглиме тази ще, ще внедрим и ще изтеглиме след това тези нестандартни мерки, за да могат да подпомогнат целесообразно на пазара различните е, национални е, институции също въведеха такива мерки, но те бяха много различни. Знаете, че в различните страни финансовото положение беше много различно. В едни, едни страни се сблъскваха с огромни трудности, други с по-малки. Трябваше да се приспособяват към условията, така че в крайна сметка мисля, че що се отнася до а, първия ви въпрос, няма особени проблеми, нямаме сблъсъци и в отношенията с националните местните власти. Що се отнася до втория въпрос? Разбира се, ние много отблизо следиме цялостното положение на нещата, както казах в уводните си думи. За, за сега няма никакви, според нас, никакви признаци. за отпускане на кредити в бъдеще рисковете намаляват. И особено, що, що, що се отнася до кредитите, които са а, по-малко, в, а, за срок по-малко от 5 години. А, при другите все още има известни проблеми. Но Ние наблюдаваме, както казах, твърде от е, близо, много внимателно положението и е, установяваме, че търсенето на кредити е намаляло. Имахме е, рецесия. Сега, разбира се, имаме, има някакви признаци на растеж, но в крайна сметка наистина имаше една а, е, голяма, много тежка рецесия. И положението с кредитите беше точно такова, каквото можеше да очаква при е, така предавна процикличност. След е, е, един внимателен анализ на положението, установяваме степента на търсене и на, на искане на. И за това се, под към това се присобяват мерките. Що се отнася до шоковете, ние трябва да бъдем много внимателни и да бъдем много бдителни, тъй като е, продължаваме да, да, да следиме нещата много отблизо, защото имам все още много несигурност, непредвидимост на, на различните фактори. Както казах, несигурността и е, непредвидените ефекти трябва винаги да е, бъдат в центъра на нашето внимание. Господин Карас, е, а, така че, понеже часовника продължава да не работи, просто ще дигам жълт картон. Аз имам а, няколко кратки въпроса. Първо, господин а, Президент Тришев. съветът е, миналата седмица даде становище по европейските финансовите пазари. Европейският е, парламент е, също реагира като цяло веднага и каза, че това е разочароващо становище и не проявява съгласие с него. Каква е позицията на Европейската централна банка по това становище, по това предложение? Вторият въпрос, това, което ни е необходимо по-силен европейски, е, по-силна европейска интегрираност на финансовите пазари. И е, трето, е, става дума за леверидж рацио. Европейския съюз предвиждаше това, но след консултация го изведе. Американците обаче продължават да поддържат леверидж рацио. Кои компоненти вие бихте включили в леверидж рацио? И третият ми въпрос. Исландия обяви, че 2014 ще въведе еврото, а Гърция има над 12% дефицит. Каква е оценката ви за тези две актуални становища на двете страни, които споменах? По първия ви въпрос. Ако добре ви разбрах, става дума за един много широкохватен въпрос. Вие искате да знаете какво смята ЕЦБ за целия надзорен пакет, който се разглежда от съвета. Мога да ви кажа, че сега за сега и разбирам, че парламента проявява много голям интерес. Аз не бих го нарекал най-добрия от гледна точка на Европейската централна банка. Разбира се, мога да навляза и в подробности, ако трябва. Но трябва да кажа, че предвид сложността и чувствата, чувствителните и сложни отношения между различните правителства и техните позиции. Струва ми се, че шведското председателство свърши наистина много добра работа. Не е най-доброто, което сме могли, могли да постигнем, но в крайна сметка мисля, че резултатът е забележителен предвид огромните разлики и в позициите в различните европейски страни. Що се отнася до а, леверидж, или кредитното рамо и неговата степен, знаете, че а, в рамките на Базовския комитет беше разгледан въпроса за изходите и булките, които бихме могли да извлечем от кризата. При всички случаи трябва да се да се от, от, от, от една страна да се разгледат и адаптират изискванията а, в а, с а, условията на Базел 1 в процеса, процеса на секретите. Всичко това е изваредно важно. Що се отнася до а, капиталовите изисквания, основания на риск, тук Степента на леверидж беше разгледан, обсъден и Базовския комитет продължава да работи по съответните критерии. Вероятно, това няма да бъде на първи план – но а, изиск, изискванията трябва да бъдат а, приспособени към това, да не се стига до една абсурдна ситуация. Това е всъщност момента а, това, което се обсъжда от а, Базелския комитет. А, Исландия все още не е член на Европейския съюз. Втората страна е член на Европейския съюз. Аз няма да ги сравнявам Мога само да кажа, че в Гърция наистина се намира в едно много трудно положение. Знаеме какви са цифрите, знаем какви, че трябва да се вземат едни много смели и много твърди решения, за да може а, да се а, а, канализира цялата фискална политика, макроекономическата е, показатели. Много смели мерки, много строги мерки, но те са абсолютно необходими и наложителни. И знам, че правителството в Гърция вижда нещата такива каквито си и ще вземе съответните мерки, най-подходящите мерки. Искам само да ви кажа, че е малко, може би, не, нечестно е да искам от вас да отговаряте за 3 минути, когато ви се задават три въпроса едновременно. А сега давам думата на господин Фарбър. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Трише, има признаци, че банки, които са получили ликвидност от Европейската централна банка, и извършват е, големи спекулативни сделки, е, което предизвиква нова финансова криза. Ние говорихме за затрудненото кредитиране. От друга страна е, се наблюдава предоставяне на ликвидни средства в голям обем. И въпросът ми е дали възоснова на тези спекулации няма да се получи следваща финансова криза. Ако е така, то тогава трябва да се намали обема на ликвидните средства, ще вземете ли съответните мерки, а ако не, как е, е, тези е, средства, които вие отпускате в момента, ще могат да бъдат освоени от крайните получатели, т.е. от тези, които желаят да получат кредити. Благодаря. Much, Благодаря. Този въпрос е изключително важен. Ние в ЕЦБ и всичките ни централни банки в Европейския съюз трябва да изчакаме да видим какви са свързаните рискове. Свързани имам предвид с мерките, които сме предприели в извънредно положение, защото тогава беше точно пика на кризата. И тогава да видим дали прекалено рано или прекалено късно ще е, започне излизането от тези мерки няма някакви предварителни решения, които да бъдат оправдани, защото много често се казва, че има много повече рискове, които са свързани с по-ранно излизане от тези мерки, отколкото с тези, които са по-късно. Ние не приемаме едно такова предварително решение. Считаме, че трябва да се намери подходящия момент за балансиране на рисковете и въпросът ви е изключително уместен. Поради тази причина, милия четвъртък, взехме и решението, което взехме. Преценихме, че е дошъл моментът постепенно, постъпателно и своевременно да започнем прекратяването на действието на тези извънредни мерки. Казвайки всичко това, имаме много ясно послание и към банките. Казваме им всичко, което правим, не е, ако ми позволите не се прави само заради сините ви очи, а се прави, защото вие играете една изключително важна роля в пазарната економика. Трябва да преценявате риска и съответно да давате кредити. И това е вашата функция, казваме ние на банките. Всичко, което е направено от парламентите, от е, правителствата, от данакоплаците, всичко това се прави с една цел, а не за някаква друга цел вие да рискувате допълнително. Това е много ясно послание. Казвайки всичко това, обаче, трябва да заявя, че нашия анализ е, по-настоящем е, че основната причина за това, което наблюдаваме сега, що се отнася до неплатените кредити, е свързано с търсенето, а не е свързано с изискването на финансовата криза, който е всъщност един проблем с а, предоставянето на кредити. Трябва да бъдем много ясни в посланието си към финансовите институции най-общо или към банките по-конкретно. И у нези, които си мислят, че нищо не се е случило, че ние сега си се намираме в една нормална ситуация на правене на бизнес, защото отново е заработил пазара, та тези хора бъркат, защото ние избегнахме една депресия. А избегнахме, защото бяхме достатъчно бързи и достатъчно дръзки да предприемем мерките, които споменах току-що. И когато говоря в множествено число, имам предвид Централната банка, националните банки и правителствата на държавите членки. И ако не осъзнаваме всичко това, а, значи грешим. Аз лично не считам, че накоплатецът може отново а, да разчита на нас за спасяване от една такава депресия при такива големи рискове. Така че ние сме длъжни да направим системата много-много по-гъвкава. Това е абсолютно задължително. Благодаря. Следващият въпрос от социал-демократите за думата. Благодаря ви, господин председател. Господин Трише, от предишните ви отговори мога ли да считам, че що се отнася до обратността, т.е. тези пет нестандартни мерки а, могат а, да а, бъдат а, използвани а, а, много ако те се използват прекалено дълго, те могат да нанесат известни щети. Може ли да казваме, че е в най-лошия сценарий при а, когато предприемаме стратегия на изтеглянето на мерките, може да в един момент това да бъде спряно или не може. И още нещо. А, европейските правителства искат да прилагат свои фискални политики. Разбира се, това е нормално, защото проблемите в различните страни са различни, а вие имате една стратегия. Виждате ли някакъв проблем от съчетаване на тези две неща? Благодаря ви. Това е един важен въпрос, както вече казах. Опитваме се да оцениме кой е най-подходящия, уместния а, момент а, предвид подобряване условията в, а, на финансовите пазари, за да вземеме съответната най-целесообразна мярка. А, а, разбира се, не, не бива прекалено е, бързо да оттегляме нестандартните мерки. Аз казах, че никакви предварителни мерки не са оправдани. И вашата, и вие казахте, че и това е съвсем уместно, че има опасности, риск, рискове, ако а, е, тези е, мерки продължат е, да се прилагат преклено дълго. Да, наистина, вие сте прав, е, защото тогава просто ще има едно приспособяване някакси на пазара към тях и ще има контрапродуктивни а, последици. Така че наистина е много, много важно да бъдем много, да действаме своевременно. Втората ви забележка може ли по някакъв начин нещата да бъдат блогирани и можем ли да не можем да спреме действието на някои от мерките? Не, не смятам, че бих, че това се случва. Аз мисля, че Струва ми се, че няма да има, няма да има подобен риск, подобно опасност. Так, от друга страна казах, че нещата са доста непредвидими в, за в бъдеще, така, така че така че ние в крайна сметка наблюдаваме развитието на пазарите и се приспособяваме, но аз смятам, че че няма подобна от опасност, предвид самото естество на тези нестандартни мерки. Що се отнася до правителствата, нека погледнем и практически на нещата. В много държави членки търговските банки връщат заемите, кредитите или помощта, която им е била подпусната от правителствата, включително и под формата на а, бонове Нина. Така че в много от а, случаите гаранциите за средно, средносрочно рефинансиране са много от банките на практика не се, не се използват, тъй като пазарите върват към, към по-добро. Положението на пазарите се е, по-добро, така че някои от а, мерките и помощите, които бяха отпуснати, вече не са необходими. Така че най-важното е да, да не се продължава да се дава ненужна помощ, помощ, която въобще не е нужна вече. Благодаря. Петруша, Петриша, искам да се върна на въпроса, свързан с въпроса, свързан с Европейския борд за системния риск. Как ще има тясно сътрудничество, що се отнася до анализа, научните изследвания, имайки предвид информацията, която събирате, Бих искала да разбера как точно ще работи този анализ. Разбрах, че сте започнали да събирате данни за системния риск. Каква е ролята ви, кой работи, вътре вие ли си я събирате някой отвън, има ли някакви други въпроси, които бихте могли да зададете към тази работа, започнахте ли да набирате хора, които ще работят по тази функция, що се отнася особено до капиталовите изисквания. Благодаря. Що се отнася до директивата за капиталовите изисквания, мисля, че работата е направена така, че те да бъдат член на Европейския борд за системния риск и той е направен така, че да има ясна връзка с макронадзора. мисля си, че ще бъде изключително важно цялата релевантна информация, която да е в ръцете на всички участници в това начинание. Централната банка от една страна, надзорниците от е, друга национално ниво, ще сработи добре. Самите централни банки съвсем ясно желаят да участват по максимално уверен и професионален начин. Целта тук е да се фокусираме не върху микронадзора, и така сме планирали нещата, че да няма размиване на отговорностите, а да се фокусираме върху системния аспект. Що се отнася до събирането на познание? Разбира се, че работим върху финалната стабилност в Централната банка и това е много важна отговорност. Точно защото централните банки са заинтересовани по проблеми в средносрочен, дългосрочен план. Те искат да има стабилност и финансова, и ценова, и защото те са независими. Та, поради всички тези причини се сметна за подходящо като професионални институции да им се предостави тази възможност да се фокусират върху системния риск без да заместваме институциите, без да размиваме границите на отговорностите. Така че работим по всички практически, концептуални аспекти. Още много работа остава. Освен това, искаме да имаме и единен пазар, който да работи оптимално добре – което е изключително важно и то на ниво 27 държави членки, когато говорим за риска. Та за това започнахме в системния, в Европейски борд за системния риск да започнем да събираме информация по отношение на отделните 27 централни банки за да не бъде само Европейската Централна банка представена със, своите, със своята експертиза и човешки капитал, но и всички от ESCB е да участват и да носят своите отговорности. От самото начало участва изключително активно парламента по този въпрос. Благодаря. Дам думата на Силви, казва председателката. Добър ден, господин председател. Благодаря ви за това, че сте сред нас. Аз ще, пак ще, ще продължа по надзора. Е, вие отговорихте на господин Карас и Разбира се, ние сме доста амбициозни тук в парламента, но аз бих искал да ви попитам как, какво според, какъв според вас, вас щеше да бъде най-добрия надзорен пакет. И второ, съвета представи своите виждания. Какви, сме, какви според вас са а, приоритетите за укрепване и засилване на надзорните органи, защото ние в крайна сметка трябва да подадем сигнал към нашите граждани, че нещата не, няма да продължават така и че ние наистина искаме да упражняваме един ефективен контрол. Благодаря ви, госпожо. Ще, ще се опитам да резюмирам какво според мен е най-добрия пакет, що се отнася до ЕЦБ. Винаги сме считали, че една Централна банка трябва да има много тесни връзки с микронадзора. И винаги сме считали, че това е по-добре, отколкото да няма никакви връзки с микронадзора. А това сме го изразили, изразявали сме тази позиция доста преди настъпване на кризата. Когато Комисията Ларузиер ни зададе въпроса. Ние казахме, че в качеството си на Европейска Централна банка сме готови да упражняваме арбитраж в областта на, макро, на микронадзора са банки, които имат трансгранична дейност в рамките на еврозоната, Тоест ние като в, в качеството ни на Европейска централна банка за е, еврозоната. Обаче е, комисията Доларозиер не прие това предложение. И съвета също отхвърли предложенията, както и е, комисията. Е, второто втория, така според мен е най-добър пакет, щеше да бъде онзи, в който а, надзорните и счетоводните органи да имат колкото може повече отговорности върху на финансовите пазари. Тук става дума за 27 страни и е, взетото решение, както добре знаете, не е, отговаря на позицията, която ние защитавахме в рамките на ЕЦБ, но както вече казах, е, приветствам шведското председателство, което в крайна сметка успя да обедини около консенсус 27 държави, които имаха различни позиции. Да, да, аз съм тук пред парламента, наистина и знам, че вие имате, имате ключи, имате решение. И, и затова ви казвам и каква, каква беше нашата позиция. Това е, що се отнася до микронадзора. Мисля, че говори до известна степен на вашия въпрос, госпожо. Благодаря ви. Окей. Okay. Благодаря. Господин Трише, може ли да коментирате върху това, доколко е силно еврото в сравнение с големите валути, особено що се отнася до валутите, които се използват в страните, с които търгуваме и изнасяме. Миналата седмица бе споменано, че шведския модел бе успешен в началото на 90-те години, само след като девалвира шведската крона. След това едно десетилетие имаше един растеж в тяхната страна, който се ръководеше от експорта, имайки предвид силата на еврото по настоящем това не намалява ли възможностите също така за експорт и това може да е голямо предизвикателство. Може ли да коментирате силата на еврото и стратегията за растеж? Благодаря за въпроса. Във вашия въпрос се крият два други. Първо, какво е еврото, в сравнение с другите а, търгуващи се валути и другото е функционирането на самия пазар от 27 държави членки с различните валути, които са заложени. Що се отнася до позицията на еврото като една от основните търгуеми валути, трябва да кажа нещо изключително важно – И то е много е важно нещо, което се споменава от властите на САЩ, а то е, че силният щатски долар е в интерес на САЩ и в интерес на партньорите на САЩ, също така, сред всички основни търгуеми валути, и за стабилността и за просперитета на глобалната економика. Споменаването на еврото като една от основните валути, трябва да кажа, че, що се отнася до валутите, които не се търгуват на световно ниво, особено на развиващите се страни, и по-специално азиатските економики, валути, които са се подценяват по различни причини, включая интервенции, тогава бих казал постепенно повишаване стойността на тези валути, сравнение с долара и еврото и основните търгуеми валути. Това е в интерес на глобалния просперитет. Що се отнася до единния пазар? В учредителния договор е записано, че валутните курсове се определят така, щото да защитават е, интересите на всички. И затова е важно нито една страна да не твърди, че тя е изключително доволна да има валута, която е максимално слаба вътре в единния пазар от 27 държави. Защото всяка държава има различни, различно ниво на развитие и ние трябва да се справяме с това. Нито една обаче от държавите членки не се опитва да се възползва по някакъв начин и то да се възползва на базата на такъв тип политика. Зная, че нещата не стоят така, или поне, що се отнася до, до Швеция по-специално. Благодаря. Благодаря. Следващия. Свен Гигол. Благодаря ви, господин Триши. Аз ще отговоря на... Сега ще продължа на английски. Казахте, че в, в пресата се каза за квазифискалната роля на ЕЦБ. Имам предвид, че банката прие най-различни инструменти, включително и тези, които не знаеме как се оценяват. Те трябва да се оценят, защото трябва да разбереме по какъв начин банките, които получиха подобна помощ от, от вас. По някакъв начин в момента а, с, а, изкривиха конкуренцията. Това е първия ми въпрос. А втория въпрос. Може би е малко трудно да се отговори на него, но колко смятате, колко смятате че експозицията на европейските финансови институции ще бъде през 2010-2011 година. Има много цифри, които се хвърлят милим за половин милиард милиона и така нататък. Така че просто не знам каква е, каква е истинската цифра. Преди кризата, преди да започне кризата, преди август 2007 година, 9 август, имаше една колатерална рамка, която беше много по- така отворена, отколкото нези на централните банки за частни и а, публични ценни книжа. Знаете, че от... и а... Пор, пор... нещата се разглеждаха по различен начин тук и в Съединените щати. Ние а, приехме частни заеми от самото начало. Отговаряше на нашата а, позиция, позицията, която бехме взели от самото начало, не е позиция, която да е свързана с, с самата криза. Ние казахме, че при всички случаи наблюдаваме риска много отблизо и неодавна взехме решения за избягване на ненужни рискове в тази област. Начина по който оценяваме тези инструменти с е, е, един добре изработен начин и смятам, че мисля, че е абсолютно уместен и целесообразен, но разбира се, тази оценка винаги може да бъде подобрена и неодавна подобно подобрение бе въведено преди няколко дни. Що се отнася до експозицията, става дума за банките в Европейския съюз. за допълнителни загуби. Да, прав сте, че трябва да бъдем много предпазливи, защото много цифри е, бяха съобщавани. Международния валут, валутен фонд също направи някакви оценки. След това тези оценки бяха преразгледани а, към а, спад. Но при всички случаи трябва да бъдем много предпазливи. Сега момента говориме за говориме за еврозоната. Става дума за тези лоши или така наречените токсични заеми. Те в момента не са най-страшното, най-големия проблем, с който се, се изблъскваме. Основното е рецесията, една много тежка рецесия, която моментът е, се резорбира, но имаме все още много заеми, които трябва, кредити, които трябва да отписваме. Така че ако разглеждаме цялата банкова система на европейския систем, система, ще, ще, ще, ще ще има извест, из, известно балансиране между печалбите, които ще е, се получат и е, заемите, които, лошите заеми, които трябва да отпишем вследствие на рецесията. Господин Шунте, си мадам. Евкаристо, кирия Проедре. Кирия Трише. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин председател. Имайки предвид е, всичко, което се случва. Е, няма механизъм за предоставяне на кредити в последния момент за държава, която среща трудности или която съответно играе в спекулативни игри. Ако една държава не е държава членка на Европейския случай, е, съюз, тя в този случай може да издаде нови парични средства, т.е. да имитира средства или да се обърне за кредит. Ако тя обаче е член на Европейския съюз, а не е в еврозоната, и затова говорихте по този е, въпрос, има съответен механизъм за предоставяне на кредити. Ето ви Гърция. Гърция е в Европейския съюз, тя е в еврозоната, но няма механизъм за Гърция за предоставяне от страна на Централната банка на кредит. Какво може да се направи? Търговските банки в е, Гърция заемат от е, Централната банка на лихва 1%, а след това предоставят кредити на публичния сектор с 4% лихва което е нерисков заем т.е. едно предаване на пари. Търговските банки по този начин изкарват много пари, а пък реалната економика страда, защото тя не получава допълнителните ликвидни средства, обещани от ЕЦБ. Какво мислите по този въпрос и как може да се разреши проблема? Говорихте за Гърция накратко и какви дръзки решения, понеже споменахте такива, могат да бъдат взети или трябва да бъдат взети? Благодаря. На първо място трябва да кажа, че не е случайно, че страните в еврозоната нямат право на допълнителни мерки. То, например, мерки от страна на МВФ или подпомагане на баланса от самата Европейска Централна банка. Фактът, че сте член на еврозоната, означава, че дефицита по текущата сметка автоматично се финансира от а, самия факт, че сте в еврозоната. Това е огромна помощ, която се предоставя по силата на това, че сте член на еврозоната. И това само по себе си е огромна помощ. имплицитна, но огромна солидарност, която съществува между отделните държави, които принадлежат към единната валутна зона. И това може да се забележи през последния период. По отношение на мерките, които са необходими, те се ръководят от е, реалността. Ако една страна, която и да е тя. Вие питате конкретно за Гърция, но аз отговарям за всички, за всяка една, която и да е тя. Изключително важно е да може да се уверят и търговските дружества, финансови, нефинансови, и домакинствата, че имате една устойчива стратегия за обществените финанси. Ако това не е така, то тогава няма да има доверие и у домакинствата, и сред търговските дружества. Как тогава ще имате възстановяване, след като няма доверие от тези две основни части? От друга страна имате и цената на рефинансирането на хазната. Ако няма доверие, тъй като няма надежна средносрочна, дългосрочна стратегия, устойчива стратегия, що се отнася до фиска. Как тогава може да се намалят спредовете? Пазара няма защо да има повече доверие във вас, отколкото домакинствата или търговските дружества. Следователно ще възникнат много проблеми, свързани с рефинансирането, тъй като рефинансирането на държавата ще стане проблем. Вие с право казахте, че хазната си остава най-добрия печат или подпис. А, винаги хазната е тази, която издава най-добрите ценни книжа и те са най-силни. Но това пък означава, че всички останали участници от частния пазар ще трябва да се рефинансират, т.е. трябва да имат достъп до кредити на по-висока цена. Това са изключително ясни причини да се вземе решение което даде възможност за увереност във вашата стратегия в средносрочен и дългосрочен план за излизане от кризата. Ханс Питер Мартин каза председател. Благодаря. Вие със сигурност в момента изпълнявате една от най-отговорните и най-тежки дейности е, в света, конкретно по Гърция. Е, два пъти беше казано, че е, смятате положението там за особено критично. Какво по-точно имате предвид? Бихте ли стигнали до там да твърдите, че съществува опасност, че там може да се получи ситуация като в Аржентина? Можете ли да си представите, че Гърция поради е, данните, които стават все повече известни, Гърция би следвало да напусне еврозоната. Това беше първият ми въпрос. Вторият въпрос, ако в момента погледнете какви законодателни предложения се правят на национално и на европейско равнище, с цел справяне с банките в сянка и това би имало и лостов ефект. Смятате ли, че е достатъчно да поставите под контрол тази голяма сфера? И трето, смятате ли, че, както твърдят много наблюдатели, стратегията на Европейската Централна банка е, е поставена пред тест за проверка? имам предвид конкретната цифра 442 милиарда евро. Аз никога не съм, не съм споменавал Гърция в моя доклад е, просто ми зададаха въпрос за Гърция. Аз не съм споменавал Гърция. Просто Исландия и Гърция бяха споменати в един въпрос и аз за това отговорих за Гърция. Така че никога не съм споменавал и е, Аржентина. Аз е, казах, че в крайна сметка моите, моите позиции или моите а, е, думи вършат за абсолютно всяка, всяка държава. Както и включително и в Зайландия където сме в едно много сложно положение. В е, Ирландия се взеха едни много е, смели и е, строги мерки от страна на, на правителството и те бяха абсолютно прави да ги вземат, тъй като положението беше много, много тежко. Така че казах, че абсолютно необходими смели мерки трябва да се вземат и в Гърция. Но това въжи и за всички, и за всички държави членки. Тези препоръки въжат за всички. Разбира се, е, положението е, не е еднакво тежко в отделните държави членки, но ако иск, ако искаме наистина да имаме една устойчива, средносрочна и дългосрочна стратегия, тези мерки трябва да насърчават раз, растежа. Що се отнася до втория ви въпрос, така наречените сенчести банки, на европейско, на световно равнище и в рамките на Базълската комисия се опитваме да вземем всички необходими мерки, за да не е, попаднем отновно в клопката на тези така наречени сенчести банки които в крайна сметка бяха до голяма степен отговорни за проблемите, драмите, на които станахме свидетели през последно време, така че тези мерки а, и с отстраняване на съответния риск. Що се отнася до решенията, които взехме, Европейската Централна банка и системата и а, еврозоната и ръководителите на еврозоната, както и друг, всички други централни банки и сестринските организации в Съединените щати. А, ние от, от реагирахме много бързо, а, понякога а, точно, много като ни, никога не изпускахме под внимание, че основното е да има, е, да има стабилност на цените и мисля, че можем да бъдем горди с, е, с това, че успяхме да удържиме инфлацията около 2%, по-малко от 2%, така че всичко, което се прави, включително и тази едногодишна операция, за която стана дума, е да се справиме с а, проблемите, като същевременно успеем да възвърнем и да а, доверието, защото по, по този начин а, можем да а, отсигурим, и гарантираме дългосрочно устойчиво развитие. Имаше много големи рискове от дефлация в момента на кризата, веднага след а, събитията с Lehman Brothers. Имаше такъв, такава опасност. Следващия оратор, господин Митрес. Отново искам да ви призова да не задавате три въпроса в един, тъй като за три минути трябва да отговори господин председателя и в крайна сметка няма да получите отговор. Господин Нитрос. Ja pozwolę питания, на pytania, na które już wcześniej pan prezes отповя. Няма да задавам въпроси, които вече получиха своя отговор, макар че винаги отговорите предизвикват и нови въпроси. Исках да ви помоля за оценка по отношение на времевия хоризонт, по отношение на институциите за надзор. Нямаме общи банкови институции в Европейския съюз, има различия в отделните държави членки, имаме местни дружества или пък клонове на международни институции. Според вас, виждате ли някаква заплаха, особено по време на първия период. Считате ли, че банковия надзор в случай на посредничество няма да въведе до дестабилизация на местните пазари и по-специално онези, които се доминират от финансови институции, чието седалища са извън съответната страна, където работят. Благодаря за въпроса, каза господин Трише. На първо място, когато разгледаме какво се случва всъщност, във всички страни членки на Европейския съюз, които не са членки на еврозоната, се забелязва в а, някои, както се забелязва вашия въпрос, че голямата част от а, представителите на банковия сектор всъщност са чуждестранни институции, които имат свои представителства там. Това изигра една роля, която бих определил като стабилизираща. Тези банки имаха способността да извлекат ликвидност от своята група или седалище. След засилването на кризата, когато ние се намесахме с нестандартните мерки, които споменах вече, казахме на нашите банки в еврозоната, ако имате клонове в Централна и Източна Европа, по-специално, трябва да продължавате да им предоставяте ликвидност. Както ние го правим. Ние го правим поради стабилността на банковия сектор най-общо, но разбирайки, вие имате задължения в своите група. И тези задължения се простират и в Централна и Източна Европа. Това бе част от посланието, което им изпратихме тогава. И сега им го изпращаме. Не сме спрели. Що се отнася до въздействието на новите органи, нещата зависят от решенията на Европейския парламент по-настоящем. Що се отнася до въздействието, които те могат да имат, Не бих а, споделил вашите страхове. Според мен нещата са добре балансирани. И не бива да се страхувате от а, нелоялно функциониране на тези органи при възникването на проблеми в а, вашата страна. Мистер Ланген. Äh, Благодаря, господин председател. Искам първо да подчертая, че Европейската централна банка в тази финансова криза действа много премислено и много балансирано и част от стабилизиращият ефект всъщност се дължи на нейните действия. По системните рискове финансовият пазар е нараснал неимоварно от три пъти е, реален е, стопански продукт до 11 е, пъти през 2007 година. Смятате ли, че финансовите пазари трябва да се свият до обема от 2000-та година и какво смятате за предложенията, които идват от Америка да се предвижат мерки за отделяне в рамковия сектор, защото кризата доведе до там, че някои банки станаха още по-големи. Риск рисковете е, нараснаха. Това е една от причините. И когато говорим за системни рискове, не спада ли към тях е, един е, по-бърз постигане в по-бърз аспект на яснота на баланса? и тъй като рисковете са били включени преди в балансите, банките няма доверие помежду си. Дали пък тук високата ликвидност на централните банки не би трябвало да се промени точно в този аспект? Какво смятате по поставените въпроси? Благодаря ви за въпроса, благодаря ви за вашите така виждани позиции. Що се отнася до системния риск? Вие. Питате дали свиването на финансовите пазари, институтите, банковия траса. дали това е, е така добро. Отговора е, е така, не може да бъде еднозначен. Трябва да разглеждаме риско гледна точка на, систем, на системната стабилност предвид а, кризата и, и всички явления, които се, са взаимосвързани. Между 2000 и 2007 година размера на деривативите и на... беше умножен по 7 или по 10 в рамките само на 7 години. Така че може да си представите какви структурни изменения са настъпили и трябва и трябва да отговорим. Аз не смятам, че трябва да да казваме, че това е, че това е едно прекалено бързо развитие, че то е ненормално развитие и че трябва да направим всичко, за да го спреме. Аз мисля, че по-скоро трябва да си задаваме въпроса систематично и трябва да се намери отговор на този въпрос на различни нива, на европейско, на американско, на равнище глобални, глобална финансова ситуация. Също, същото би било за управлението и капитализирането от кредитните институции. Те също се броя, броя се увеличи неимоверно през последните години. И това дали е фактор за стабилност или за нестабилност, е въпрос, който трябва да си, да си зададем. Няма еднозначен да отговори на него. Но трябва да избягваме да отговаряме прекалено бързо. Трябва да огледаме нещата от всякъде, системно и да направим една професионална оценка. Защото един от, отговора не, не, може, не може да бъде много, много прост. прост. Не, не можем да казваме, че, най, че може да има е, даден брой институции или институциите да бъдат в даден раздел. Това е един, едно, упро, един упростен отговор. Трябва да има а, е, един а, е, много професионален анализ на а, реалността. Мисля, че първо трябва да огледаме самите институции, големите институции, които са взаимосвързани, за да анализираме какъв системен риск те представляват сами по себе си и дали дали те имат, дали какъв е техния систем, дали те трябва да го интернализират и, и трябва да видим дали, дали прави правилата, които са разчетени за предотвратяване на риска, биха действали в случай, че тези институции се сблъскат с проблеми и какви са взаимовръзките между тези институции, по какъв начин тези взаимовръзки могат да намалят опасността от риск. И разбира, разбира се, трябва да обмислим и цялата система и гъвкавостта на тази система да я направим много по-гъвкава, защото в крайна, в крайна сметка а, стабилността зависи от гъвкавостта на самата система. Иляна Иванова. Благодаря. Благодаря ви, господин Трише. Имам два въпроса. Първият е свързан с стратегията за изход и тези основни въпроси, които споменахте в вашето представяне за фискалния дисбаланс. Много държави са изправени пред голяма задлъжнялост и нараства бюджетен дефицит. Как считате, че изтеглянето на тази свръхликвидност ще се отрази на тях и каква ще бъде политиката на Европейската Централна банка по отношение на страните с голяма задлъжнялост, след като няма начин вече да бъде подкрепена ликвидността на предишните благоприятни условия? Вторият ми въпрос е свързан с държавите членки, които не са в еврозоната. Считам, че е изключително важно ЕЦБ и държавите членки в еврозоната, както и Европейската комисия, да насърчават процеса на интеграция на тези страни в еврозоната и разширяването на еврозоната, особено имайки предвид економическата и финансова криза. За това искам да попитам как ЕЦБ ще подкрепи усилията на тези държави да се присъединят към еврозоната, особено в случаите, в които има доказана добра фискална дисциплина, за да се покаже на тези страни, че се движат в правилната посока. Благодаря. Благодаря за въпроса. По първия въпрос в ЕЦБ, както казах, сме убедени, че е изключително важно да има устойчива стратегия за фискал, фискалната политика в средносрочен и дългосрочен план. Радвам се, че тази ни убеденост се споделя от е, Екофин. Имаше различни решения, които бяха взети на последното създание на Екофин, които са точно в тази посока – Подкрепяме Европейската комисия в нейната роля. Тази роля е трудна, но смятам, че комисията работи добре при много сложни обстоятелства. Затова ние силно подкрепяме идентифицираните от комисията пътища и унези, които бяха определени от изпълнителната власт. Призоваваме повечето от тях да прилагат на практика това, което е взето като решение, а пък към други да вземат подходящите решения през едните седмици. По отношение на разширяването на еврозоната. За нас това разширяване е много важно. Необходимо е съответното сближаване което се споменава и в учредителния договор. И смятаме, че всички правителства са съгласни, че е много важно да се действа спрямо записаното в учредителния договор. Много е важно страните, които влизат в еврозоната, да бъдат напълно подготвени за собственото си благоденствие, тъй като ако не са, то тогава те ще имат проблеми вътре в самата еврозона и ще създадат проблеми за самата еврозона, което също е важно. Ще бъде трудно тогава еврозоната да бъде толкова надежна, колкото е по-настоящем и както тя е обещана на всички нейни членове. Така че това е нещо становище по този въпрос. Така благодаря, госпожо председател. И искам да благодаря много на господин Трише за това, че дойде тук при нас и отговаря на нашите въпроси. Всички ние знаем, че безработицата в цяла Европа нарасна и е, заетостта спадна силно и сега виждаме, че през следващите години е, растежът е, в много страни е, няма да е, бележи възход. Ние се намираме в криза на заетостта, е, безработицата се увеличава и онези, които са най-силно засегнати от кризата, са именно хората, които са с по-ниска образователна степен и рискът от безработица – нараства все повече за тези хора, но също и за добре квалифицираните специалисти. Как е, виждате това развитие и какво може да се направи, е, за да се спре това развитие? Каква економическа помощ може да се предвиди, например, по отношение на образованието? Какво може да направи в този сектор ЕЦБ? абсолютно сте прав. В момента се сблъскваме с особени трудности, последиците от рецесията, рецесията, която преди предизвика безработица и потенциална безработица. И няма, им, има, из, има сега, разбира се, известно подобрение, но не, не, но не достатъчно. Това, разбира се, се отразява отрицателно на доверието, така че наистина най-важното са онези мерки, които могат да възвърнат доверието а, за, с цел растежа на економиката в Европа и оттам намаляване на безработността. По-специално по безработицата, структурните реформи, които по принцип бяха решени от всички изпълнителни звена и единици, ще бъдат много по-динамични и целта ще бъде наистина създаване на работни места. Това е така, така наречената Лисабонска програма или Лисабонски е, дневен ред. Ставаше дума за структурни реформи, обучение, професионално обучение. Ние искаме да бъдем все повече и повече економика, основала се на знанието, така че е, знанието, образованието, съответното професионално обучение ще придобиват все по-голямо значение. Целта, целта ще бъде услугите, и търговията, всичко това да се акцентира повече към дейности, които имат добавена стойност и за, особ... за много страни структурните реформи, особено на пазара на труда, са от основно значение, тъй като целта е да се създадат нови работни места. Питър Симон. Уважаеми господин председател, в е, времена, в които ние се замисляме как да се спрем с кризата, е, следва да се замисляме и за това как е, всъщност да предотвратим една следваща криза и какво трябва да направим в тази насока. Как да предпазим провала на важни институции. Председателят на Deutsche Bank, Акерман, преди няколко седмици направи предложение в публичното пространство да се създаде фонд, в който още от сега банковите институции, също така и институциите от публичната сфера да правят вноски в случай, че отново се тръгне към криза. Това предизвика възмущение в широки слоеве на германската общественост, защото институции, които като Deutsche Bank днес са в доста критично положение, искат да социализират загубите от настоящата криза. Ще ви бъда благодарен, ако направите оценка на казаното от мен. Е, на първо място трябва да кажа, че е изключително важно цялата система да стане по-гъвкава. Точно това правим на ниво банков надзор. Идеята е с уважение към настоящата ситуация, която продължава да е изключително сложна, но през 2012 година мислим, че капиталовите изисквания за финансовите институции би трябвало да станат, да станат много по-важни, отколкото са били, за да може всяка една институция да бъде много по-устойчива и гъвкава, и което ще направи системата такава. Затова тази идея да отделяме пари за черни дни е една идея, която е съвсем естествена, според мен. Освен това, си мислим, че трябва да има някакви антициклични мерки, които да могат да дадат възможност по отношение на рамката на Базел 2 да може на системно ниво също да се заделят средства във всяка една институция, за да се види всъщност колко ще е подходящо да се заделя, за да може да има буфер за бъдеще. Да се иска от правителствата предварително да залагат нещо, което би било необходимо, ако би възникнал проблем, е въпрос, на който трябва да отговори парламента, според мен. По-настоящем аз лично считам, че не е много вероятно да накоплатецът двукратно да иска да приеме рискове, които вече прие, що се отнася до настоящата криза. Не казвам, че това е много полезна насока по-настоящем самата система трябва да стане по-гъвкава и устойчива, преди да искаме от данакоплаците да се намесват а, с по-нататъчно участие. Но отново казвам, ще се види какво да се прави, за да стане и частния сектор по-гъвкав и устойчив и по- не толкова крехък. Дали данакоплатеца ще се наложи да се намества отново. Това не го изключвам абсолютно от картината, но пък от друга страна не ми се вижда подходящия подход към обществеността по настоящем. Благодаря. Thank you, Madam Chair. Uh, Господин Трише, има страни в еврозоната, кои, които чиято економика се възстановява, включително и Испания въпреки че се смяташе, че рецесията ще продължи. Във Франция покупателната способност се е, увеличава, докато в Испания пазара на недвижимостта продължава да бъде да стагнира обикновената финансова и парична политика за бъдеще ще бъде, ще, няма, да, няма да бъде уместна. Във Франция и Германия а, има увеличаване на лихвените проценти, докато в Испания, Португалия има дефлация. Стъклация. Така че това може да доведе до допълнителна дефлация, дори в страните, които се смят, за които се смята, че са превъзможна и дефлация. Така че какво ще, а, какви ще мерки ще предприеме ЕЦБ? Дали а, класическата политика, която е провеждала до сега, или нова политика? Що се отнася до прозрачността? А, има ли някаква. А, им, има ли опасност за про, да, да спадне процента на, на прозрачност и независимост на съответните банки. Про, прозра... Много ви моля. А, не, не, нека, нека, нека, нека не говориме, че има а, така, индивидуално схващане на прозрачността, кризата доказа, че може да има само еднозначен отговор. Първо. Ние сме в паричен съюз. Това е го казвам и за вас, включително и за онези държави, които ще е, се присъединят е, за бъдеще към еврозоната. Значи, ние сме в единна еврозона. Еврото е една и съща валута, независимо къде се намираме по света. Става дума за една, една единствена валута. Така, така че и умения, е, курс на еврото е един и също и е, еврото само по себе си е едно и също и институцията, която отговаря за стабил, стабилността на еврото в Европа и в целия свят е една и съща. Е една. Ето, ако вземем пример на Съединените щати, ни в крайна сметка никой не мисли, че, Европе... че Съединените щати имат парична или финансова политика за Вайоминг, за Калифорния или за Масачусетс. Става дума за финансова политика, която е за целите Съединени щати. Същото се отнася и за Европа. Предвид, че в крайна сметка двете това са съпоставими величини. Така че а, финансовата политика е замислена за проспоритет и стабилност на а, 360 или 400 милиона а, граждани. От там нататък имаме, разбира се, и решение на национално равнище относно стабилност, управлението, структурните реформи. и а, размера на това, което може да се направи в рамките на националните решения е огромно. Много, много, много, много, много решения и много действия може да се е, осъществат. Това е от много голямо значение и обема е голям. Все повече, е, повече има така наречен а, контрол и надзор от а, равни, от а, партньорите. Що се отнася до прозрачността? ЕЦБ беше първата банка, която в реално време а, публикува увод, публикува своята в стратегията и позицията на управителния съвет. Това беше едно изявление в, в размон на в размер на 5 и 6 и 5 страници. Това го направихме още в момента, в който ЕЦБ е бе създадена. Ние бехме първата банка, която е, въведе системата на даване на пресконференции е, в момента, в който бе създадена. Вин Дюсенберг въведе тази този начин на, на, на, на, на действие и от тогава това продължава. 5-6 страници е, относно е, представящи позицията на управителния съвет. Това според е, нас е наистина прозрачност. Разбира се, ние не, не считаме е, за необходимо да посочваме кой как е гласувал, когато има някаква лична позиция, но ние ги взимаме предвид. крайна сметка 16 са държавите членки и всеки един представител трябва да защити позицията, която се взима от цялата колегия, т.е. от управителния съвет. Дъбнита. Е, Благодаря, госпожо председател. Господин председател, за мен стратегията за излизане всъщност е един набор от политически стъпки в съответен ред, които ще ни дадат възможност да се отеглим от всички пазарни, парични, економически политики, които не са необходими. Но затова е необходима и ефикасна координация, един механизъм за координация. Това ме води до връзката е, с фискалния изход от тази ситуация, но искам да разгледам нещата от друг ъгъл. Знаем, че кризата оказва различно въздействие върху отделните държави членки, някои по-бързо ще се възстановят от други и в резултат на това ще има различно време на фискално излизане от тези мерки. Но от моя гледна точка е много важно паричния изход да бъде след фискалния, за да се избегнат капаните, които могат да са свързани с това, например, да бъдат изплащани публични дългове с увеличени за лихви. Въпросът ми е оттеглянето на тези специални мерки близко бъдеще – може ли да бъде направено така, че да не се разбира като подготовка за увеличаване на лихвените проценти? Защото ако имаме очаквания за увеличаване на лихвените проценти, то това би засилило еврото и би а, подринало основите на възстановяването. Считате ли, че Европейската Централна банка трябва да има план за засилване на координацията на стратегите за излизане на фиска, така че паричния изход да бъде по- плавен и каква трябва да бъде институционалната рамка за координирането на този изход, защото паричното излизане от кризата ще зависи от съответните стратегии за излизане от кризата на фиска. Благодаря. Както вие самата казахте, няма единна концепция за излизане по отношение на фиска. Има държави, които много добре бяха управлявани, е, даже са за пример. Проблемът е, всъщност проблем не съществува. Други пък са във висока задлъжнялост. Някои започнаха с е, излизането, например, Ирландия вече използва своята стратегия, други пък през 2011 година. Казах някои в 10-та, 2010-та, всички в 2011-та. Вече нещата стартираха до известна степен и по предложение на Европейската комисия бе решено да се заложат съответни политики на ниво правителство. Това е, що се отнася до излизането на фиска. Що се отнася до другата концепция за подкрепа на финансовия си сектор. Казах, е, започна вече този изход. Ние подкрепихме значително финансовия сектор. Това трябва да се разбира съвсем различно от фискалните политики има опции за рекапитализация на банките, опции за гаранции за средносрочното финансиране, съответните опции за обесценяване на активите. Всичко това са нестандартни мерки за справяне с една извънредна ситуация, която пречеше на нормалното развитие и функциониране на различни пазари. Но това е важно и за съответните раз... видове развитие на пазара, защото що се отнася до нашите разпоредби, ние имаме неконвенционални мерки и конвенционални мерки. Повтарям съвсем ясно, считаме, че лихвения процент е подходящ и фактът, че започваме вече да изтегляме от употреба някои неконвенционални мерки, няма да окаже въздействие върху лихвения процент. По-настоящем считаме, че лихвения процент е подходящ и няма въобще по-настоящем да коментираме лихвения процент. Ако има нужда да се модифицират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 Благодаря, госпожо председател. Радвам се много, че още в началото се говори за източна и средна Европа. Вие споменахте, че ситуацията изглежда се стабилизира, но всички ние знаем, че в реалната економика все още има огромни проблеми в някои страни. Преди три месеца аз ви зададох въпроса как са протекли нещата с една слабства мярка между страни е, от еврозоната е, като че ли е, това беше малко непрозрачно за мен и вие с удоволствие тогава ми отговорихте. Като видим каква е сега ситуацията в Унгария, ще установим, че пазарните субекти се оплакват от това, че няма достатъчно ликвидност, няма достатъчно кредити. И въпросът ми е как могат да се уредят нещата с ликвидността. Банките в нашия регион се оплакват и за това, защото се повишават изискванията за капиталова адекватност в еврозоната и в Европейския съюз като цяло, като еврото в страните, които са членове на еврозоната, е довело до значително увеличаване на ликвидността в тези страни. И сега въпросът е дали тези банки са в по-добра ситуация по отношение на ликвидността и е, може би по-добре ще могат да въведат е, изискванията за капиталовите стандарти, а пък средноевропейските банки са може би в по-неизгодна позиция. Как, как виждате вие тази ситуация и какво е вашето послание в случая? Thank you very much. Благодаря ви, госпожо. Спомням си, спомням си, че би им бяхте задали този въпрос неотдавна. Нека спомена само, че що се отнася до а, отношенията ни с Централната унгарска, Унгарската Централна банка, ние имаме много тесни връзки и имаме така им отношение на доверие. Работим добре с тази Централна банка. Струва ми се, че работата, която дейностите, които имаме с Унгарската Централна банка и въобще посланията, така, които отправяме към търговските банки, на от еврозоната, които имат филиали в Централна и Източна Европа, е да се подпомагат, да се отпускат кредите. Но всичко зависи, разбира се, от, и от ясния концепт на плана на съответните страни, финансовите страни на тези страни. И сега последно Вики Форд, защото след това ще продължим с министъра. Благодаря, господин Трише. Благодаря, че така ясно пояснихте и това, което върши Европейската централна банка, за да излезем от финансовата криза и какво вие ще правите по отношение на борда за системния риск. Останах обаче доста объркана. При последното ни заседание през септември с вас обсъждахме един потенциал за конфликт на интереси между вашата роля като ръководител и на двете институции. Вие тогава ни обяснихте, че за да може двете длъжности да бъдат разделени, не само ще има отделни кадри, които ще бъдат назначени, но и вие ще се отчитате в отделни случаи по отношение на двете си роли пред този парламент. Но по време на обяснението ви днес. Имам чувство, че не отделяте тези две длъжности. Не бихте ли се съгласили с мен, че отчетността на начинът, по който не само по който е заложена тази ви роля, но и новите надзорни органи е съвсем неясна? Вторият ми въпрос е свързан с отговорностите на тези институции. Искам да благодаря Рамон, че спомена Испания. Делегация от нашата комисия миналата седмица беше в Испания и наистина там има дълбоки економически и социални проблеми. Те обаче избегнаха най-низките точки на финансовата криза поради изключително внимателен регулаторен подход последните години. Испанската национална банка бе заделила 70 човека, които седяха в Банко Сантандер, като а, от практика извличаха нормативните тестове. Цезар по-настоящем има 30 човека, които ще станат 80 и аз това всъщност го сравних с финансовия орган в Лондон, където са 3000, да се питам колко отговорности трябва да дадем на тези нови органи. Та, когато бяхме в Испания – Банката на Испания, малките банки, големите банки, пазарните регулатори, представителите на застрахователната индустрия. всички те заявиха, че отговорността за надзор и вземане на решение като последна институция по отношение на отделните търговски дружества би трябвало да си остане национална компетентност. Съгласен ли сте? Благодаря ви за въпроса. Аз все още, ако ми позволите, съм пред вас като председател на Европейската Централна банка. Няма председател на Европейския борд за системен риск, защото той още не е създаден. Потвърждавам казаното на предходната ни среща. Ако колегите биха били така добри да ме назначат за председател на този борт, тогава пред вас ще докладвам за него. И това ще бъде съвсем друг вид отчетност от отчета, който давам като председател на Европейската Централна банка. Европейската Централна банка участва при създаването на борда за системен риск. Ние даваме аналитична подкрепа, административна подкрепа. Това е определено предварително и Европейския парламент е този, който определя какво иска, но аз препотвърждавам това, което ви казах при предходната ни среща. Това са две различни длъжности с различни отговорности. Що се отнася до микронадзора, а не макронадзора, разбирам това, което казвате, а то е, че е хубаво Централната банка да участва активно в банковия надзор. Не винаги в Европа това се счита за правилния подход, но ние считаме, че това е подходящия подход и сме го казали преди много време. Когато става дума за трансгранични институции, то тогава възниква проблема да има подходящо разбиране на надзор от цялата група. Точно там се крие и ползата и в банковия сектор, и в финансовия сектор на тези надзорни органи. За тези институции беше важно да имат възможност за паневропейски поглед върху микронадзора, стига разбира се пред себе си да имате транснационална, многонационална институция, а не една конкретна национална такава. Аз съм съгласен с вас, че в последния случай това е така, но винаги има нужда да се обобщава. И напълно съм съгласен с вас. Вярно е, че испанския надзор с динамичното излизане с правила а, не бе обобщен на ниво Европа, не се използваше от Базелския комитет или дори в глобален план, но този опит се оказа изключително полезен при тези обстоятелства. Така че идеята на ниво единен пазар, ако искаме, разбира се, да, искам, да има такъв, а ние искаме, да имаме едни и същи правила за банковия надзор, ми се струва нещо съвсем естествено и считам, че точно в тази посока се движим. В определен случай е необходим един централизиран орган, който да излиза с съответния арбитраж, когато има спорове, надявам се, разбира се, често това да не се случва, да когато има спорове между отделните микронадзорници. Благодаря. Благодаря ви много. Очакваме в бъдеще да има да ни докладвате в двете качества, тъй като много от колегите зададаха въпроси, свързани с системния риск и това, което ще бъде обект на работа на Комисията по системен риск. Благодаря ви много и много ще се радваме отново да се срещнем след 3 месеца. Не знам коя ще е точно датата за на следващото ни обсъждане. Благодаря ви. Okay, can you take your Много ви моля, заемете отново местата си. Господин министърът се присъедини към нас. Колеги, моля, заемете местата си да изслушаме господин министъра. До момент сред нас са представителите на председателството, което приключва своя мандат, господин Андерсборг, ще каже какво, какво е направено до сега и какво ще бъде пред, а, така, предадено, за да бъде продължено следващото председателство и след това имаме процедурата Кешвияй. Благодаря ви. За мен е чест да докладвам от името на шведското председателство за решенията и постиженията на Екофин през последните 6 месеца. Ние трябваше да се справиме с много предизвикателства, тъй като преживяхме една от най-големите економически кризи. Имаше спад на БВП с около 5% и най-вероятно до края на кризата още 4% ще бъде този спад. има рецесия, има доста голяма безработица в голяма част от държавите членки е, мерките, които бяха въведени през последните месеци за превъзмогване на кризата, бяха много мащабни и много обхватни с цел за задълбочаване на сътрудничеството, за увеличаване на стабилността и на доверието в финансовите пазари, гаранционните схеми за стабилизиране на финансовите пазари бяха широко обхватни и много по-голяма координация в рамките на Европейския план за възстановяване. Ще Що се отнася до шведското председателство, ние наблегнахме на четири отрасли. Първо инфраструктури за финансовите пазари. Беха взети решения относно надзорните структури и органи. Директивата за капиталовите изисквания и управлението на кризите и изхода и отеглянето на специфичните мерки, включително и е, изваредните фискални мерки, които бяха взети за предотвратяване на дефицит, на прекомерен дефицит. Проблема с промените в климата беше в центъра на нашето внимание. Днес започва срещата в Копенхаген. Промените в климата бя, имаха приоритет в нашия дневен ред. Работихме много по координирането на позицията на Европейския съюз в рамките на Г20. една от основните причини за финансовата криза е, е недостатъчното регулаторни структури, структурите, които бяха недостатъчно солидни, и доведаха до тази криза. Микро и макро надзора бяха в центъра на нашето внимание в, по време на шведското председателство. Екофин взе решение да продължи преговорите с парламента по макро по микронадзора. Преди това бяха взети решения по макронадзора. Много държави членки трябваше да направят така допълнителни а, отстъпки, за да се постигне споразумение. Що се от нас по, по, по този, създаването на новите органи ще ни помогне да извършваме едно много по-добро наблюдение на пазарите, както и да въведеме. Що се отнася до макроотчетния надзор, за съжаление, комисията Дела Розиер не избра най-доброто решение, но това, което можеше да бъде взето. Целта беше, беше да се създаде си, си система, която а, да може да работи по всяко време, но а, не можахме да постигнем това това решение да бъде окончателно, но се надявам, че благодарение на отличната работа, завършена от комисията Ларузиери с съдействието на държавите членки, постигнахме изграждането на една по-стабилна регулаторна структура. Целта е също така да имаме ни по-добри инструменти за бързо реагиране. Мисля, че много от нас са участвали в тези разговори многократно и сега смятам, е, че наистина постигнахме известно споразумение относно управлението на финансовата криза и по-специално проблемите, свързани с трансграничната дейност. Решенията съгласно решението на ЕКОФИН, съответните мерки трябва да се прилагат още известно време. Важно е също така обаче някои от тези е, нестандартни изваредни мерки да бъдат постепенно оттегляни, но е, това трябва да става координирано е, предвид последиците, които това би могло да има върху конкурентоспособността и развитието на пазарите. Що се отнася до е, новите новата директивата за капитални, капиталови изисквания, е, възможностите за капитализми на банките. Ето е от огромно значение. Много е важно да имаме повече и по-стабилен капитал и, по- и по-строги изисквания. Що се отнася до дискуси, дискусиите по премиите. Това беше една подготовка за работата на Г20. А в а, а, директивата са, за, са записани а, разпоредби и а, условия за отпускане на премиите, като печалба, рентабилност и така нататък, но разбира се, ще трябва тези проблеми е, трябва да се е, преразгледат и да се преобсъдат, тъй като банковия сектор много често, много бързо се е, връща към предишния си начин на действие що се отнася до директивите и цялата работа, свършена по надзорния пакет, Испанското председателство и парламента, надявам се, ще, ще постигнат до един консенсус, който да удовлетворява различните страни. Що се отнася до публичните финанси, още преди кризис, кризата а, нива, а, степента на процентите на дефицита бяха прекалено високи. Е, мер, мерките, които бяха взети, бяха а, аб, абсолютно адекватни, но трябва да се е, да, подго... да, се, да подготвиме и една изходна фискална а, стратегия, не само не защото а, мерките са неефективни. През на срещата в Гьотеборг бяха разписани ни много ясни принципи за а, излизане от от е, кризата, че трябва да има една цялостна структурна реформа за преструктуриране пазарите на труда и да се осигурят дългосрочни инвестиции в пазара на труда. постигнахме доста голям на, на, напредък относно мерките за стабилност и възстановяване. Бяха обсъдени мерките за излизане от дефицит за много от държавите членки. За съжаление обаче два в 20 страни дефицита е, е по-висок от допустимото и Пари, ние, ние в момента трябва да се да се справим с много предизвикателства в областта на фискалната политика, защото трябва да, да, да разчистим задния двор преди да можем да стъпим на краката си за по-нататък. Що се отнася до проблемите свързани с Г20. Г20 играе ръководна роля в областта на економиката и финансите. Необходимо е едно много, много по-масштабно международно сътрудничество в рамките на Г20. Много държави членки обаче не участват в заседанията на Г20 и за това трябва да има е, едни по-координирани позиции на европейско равнище, за да могат държавите членки да, е, да, да възприемат е, нашето присъствие като единно. По, по, Има много добро сътрудничество между съвета, комисията и Г-20 по време на заседанията в Сент Андрю и в Питсбърг. Разговаряхме по координирането на фискалните и финансови мерки постигнахме съгласие за това, че мерките трябва да се прилагат и да в широк мащаб за още известно време, но също времено се разработи и стратегия за постепенно оттегляне на някои от тях. Също така Обсъдихме проблема за прилагането на общи стандарти, свързани с рекапитализиране на банките, отчетност в рамките на Г20 бе създадена и една рамка за по-нататъчна координация с цел економическото възстановяване. Както добре знаете, много беше обсъден и и реформите в, в Световната банка и Международния валутен фонд включително и за финансирането на тези две институции. Що се отнася до управлението на кризата, ние участвахме пряко в това. Създадахме програми с Латвия, Унгария и Румъния. И по времето на шведското председателство по-специално внимание беше отделено на латвийската програма и 20 е, държави членки се включиха в тази програма за подпомагане на Латвия. Трябва обаче да отчетеме, че имаше много, е, много така искания В момента се, се прави преглед на резултатите от програмата и, и от страна на комисията, от страна на Международния валутен фонд се отчита напредък. Както казах, проблемите за климатични, е, промените в климата бяха в центъра на нашето внимание. Днес е, започва заседанието, срещата в е, Копенхаген. Европа трябва да даде своя принос в разрешаването на тези проблеми, включително и финансирането на мерки. Е, ние имахме една много солидна и много консолидирана позиция, но трябва да отчетеме, че в Лондон напредъка не беше огромен. Малко по-голям напредък бе отбелязан в Питсбърг. И но имаше преговори в Сент Андрюс, макар и да не успяхме да постигнем значителни резултати. Съгласно предвижданията на комисията и обещанията на съвета, Евро... Европейския съюз ще, пре... ще предостави част от средствата, за които се смята, че ще, ще са, необход... не са необходимите средства са от порядъка на, един, на 1000 милиарда евро. Необходимо обаче и нашите партньори да направят крачка напред, за да постигнем е, някакво е, съгласие. С е, финансовата криза доказа, че трябва да имаме един по-координиран и по-реструктуриран пазар на труда. Лисабонската програма трябва да се мерките е, от, Лисабонската програма трябва да се прилагат, защото следствие на финансовата криза имаше увеличаване на безработицата. Защото растящата безработица и намаляването на производството ще доведат до проблеми, които трябва да бъдат решени и от Испанското председателство. Акцизите са тютюно продукти, тютюновите продукти бех, беше приоритет в продължение на години. Последните три години дори преди това и се, и се радвам, че успяхме да постигнем споразумение по този проблем. Също така отбелязахме напредък относно ДДС а, върху а, емисиите от а, парникови газове. и мерките предназначени за избягване на измами с ДДС в, тази, в тази област. Съвета ще трябва да разгледа отново разпоредбите свързани с мобилните телефони и телекомуникацион... телекомуникациите. Важно е, е да имаме и обща стратегия, свързана с почтенските услуги и мерките е, да подсигурят конкурентоспособност и лоялна конкуренция. Е, мисля, че Белгийското председателство ще бъде председателството, което ще трябва да преразгледа тази директива що се отнася до директивата за спестявания, също а, тя разгледахме разширяването на нейния обхват, както и различните мерки. Напредъка по тази директива, както и директивата по а, връщане на плащанията, ни трябва да бъдат по-нататъчно доразвити от Испанското председателство. Благодаря. Мисля, че това дава добра почва за въпроси и коментари. Шест човека до сега са се записали. Кейт Суинбърн е първа. Благодаря, благодаря господин министър за резюмето на 6 месеца работа. Предполагам, че последните няколко месеца наистина е имало огромно напрежение. Вероятно, това са били от най-нервните моменти, особено що се отнася до финансовите регламенти, що се отнася до вашите предходни председателства. Благодарим ви за компромисите в съвета и всички компромиси, които направихте, независимо от препятствията, които бяха поставени пред вас. Въпросът ми е свързан с разни въпроси, които не са толкова интересни за пресата, като например колежа от надзорници, що се отнася до финансовите регламентиране, финансовия надзор и целта да се повишат стандартите на националните надзорници така че да има все по-голяма последователност в начина по който държавите членки извършват надзор на финансовите услуги. Наобщо искам да попитам какъв е напредъкът в, в тази сфера през последните няколко месеца или пък в момента чисто просто изчакваме големите надзорни архитектурни структури да бъдат изградени преди да а, отбележим някакъв напредък. Благодаря. Господин министрът предпочита няколко въпроса и след това да отговори, така че следващия е Оля Шмидт. Благодаря, госпожо председател и сърдечно добре дошъл, господин министр. Аз смятам, че а, Работата, която беше извършена е добра. Ние в нашата комисия също споделяме мнението за бонусите и премиите. Различната Съществуват в отделните страни различни е, системи за е, предоставяне на бонуси и премии и дали не е условие за level playing filter, ако ние тук е, все пак е, създадем еднакви условия, е, това не е ли популярно сред банките и е, не следва ли да се извърши хармонизиране, за да имаме една е, единна европейска е, система за бонуси. Аз е, е, съм привърженик е, на това. Не знам дали вие споделяте това становище. Вие бяхте 6 месеца тук, този, който отговаряше за тези неща и в Екофин и постигнахте някои неща. В Швеция се твърди, че <coughs> влиянието на Швеция е спаднало. Вие смятате ли това? Споделяте ли това мнение? Имате ли тук същото въздействие върху политиката като цяло и заобщо как виждате всичко това? И това е всъщност една дискусия, която беше проведена миналата седмица и след това един полувъпрос, ако мога така да се изразя. Смятате ли, че Швеция ще се присъедини в даден момент към еврозоната? Или не смятате, че това ще стане? Господин Вернер Ланген, благодаря. Господин министър, вие направихте един много всеобхватен баланс. Това че една средно голяма страна в времена на криза има много добър баланс, това поражда множество въпроси. Ще започна с първото изречение, което казахте. Казахте, че кризата до голяма степен е преодоляна. Позволете ми да имам големи съмнения по отношение на това твърдение, дали кризата наистина е преодоляна. Според мен, що се отнася до надзора върху финансовия пазар, е, това, което реши Екофин, е, се нуждае от подобрение. Е, и в спорни случаи европейските органи ще трябва да вземат решения над нивото на националните надзорни органи, така че да се осигурят чисти правила на играта. И вторият ми въпрос е свързан с стратегията за излизане. Аз мисля, че не е необходимо да се гледа към Гърция, Германия или Франция. Аз обаче имам големи опасения дали е, една стратегия за излизане е, ще ни помогне при е, свръх задлъжналостта на държавните бюджети. И за това аз искам да ви попитам дали тази стратегия наистина е успешна. Третият ми въпрос е е, насочен към това, доколко тази година е, успяхме да, да, е, успяхме да постигнем единодушие с САЩ по отношение на финансовите пазари. Оле Шмидт говори за системата от бонуси. Виждам с ужас, че в САЩ се води една много противоречива дискусия, защото Голдман Сакс през всъщност през през 2006 е, е, е раздала огромни е, бонуси. Това е може би най-високото ниво в е, света на банките изобщо и как е, смятате, е, че трябва да се процедира по-нататък? Какво смятате да предприемете? И последният въпрос, както каза колегата Оле Шмидт, ние бихме приветствали, ако Швеция най-накрая се присъедини към еврозоната. Мисля, че сте готови за това, в състояние сте да го направите и е крайно вземе да вземе, време да вземете решение, защото за вас, за разлика от Великобритания и Дания, няма опта от клауза. Благодаря. Благодаря ви за коментарите. По първия въпрос за колежа от надзорници. Микро и макронадзора са сред най-високите приоритети, които имахме като структури по време на нашето председателство и мисля, че те бяха ключовите. Разбира се, че може би можехме сме по-амбициозни по този въпрос, но имаше определени постижения. А, първо имаме основата на една структура и на микро и на макро ниво. Б, по един, в един много амбициозен график се движехме. Когато започна нашето председателство, първият въпрос към комисията беше дали те могат да излязат с законодателните си предложения в началото на септември. Те бяха готови, но голямата част, които коментираха извън нашата система, казваха това не е възможно, защото те няма как да се подготвят за няколко месеца. Ние взехме решението на съвета в началото на лятото, така че няма да има достатъчно време. Също така по време на графика заявихме, че първо макро, след това микроподход ще предприемем по време на нашето председателство и аналисти, анализаторите казаха, че това е прекалено амбициозно, не е реалистично да се постигне такъв консенсус и по двата въпроса, и микро и макро през октомври или до декември. Успяхме да го направим, като в същото време не дадохме на Европа възможност да се разпадне, защото всички искаме една а, Европа, която е добре балансирана вътре в себе си. Високо уважавам всички, които казват, аз имам интерес, моята страна е тази и тази и може би към нас трябваше да има друг подход, но ние винаги трябва да постигаме компромис. Идеята беше да се стигне до такива резултати от преговорите, че те да са приемливи от всички и те да бъдат и достатъчно амбициозни. И всъщност точно това а, работи винаги трябва да имаме предвид, че всички имат различни интереси и трябва да се опитаме да постигнем някакъв вид равновесие помежду им. Смятам, че процесът между парламента и председателството и съвета, и испанското председателство трябва да бъде добър. Но винаги ще се постигат компромиси, защото няма решение, което да бъде подходящо за нас, а в същото време да уронва интересите на другите държави членки. Трябва да градим нещо, което да е еднакво за всички. Един от, едната от полуките кризата е, че имаме нужда от повече сътрудничество в Европейски съюз, по-силни институции, по силни общи решения на проблемите. И не мисля, че пътят напред е много ясен, но нека да не забравяме, че всички представляваме различни стратегии за реформи. Затова е много важно Европа да продължава да работи заедно и тези стратегии да не и пречат. Господин Шмидт попита за регламентите за премиите. Господин Ланге също. Забелязахме, че има големи различия между отделните страни. Швеция, Франция, Обединеното кралство започват да прилагат решенията, които се взеха в Питсбърг и на Европейския съвет. Но има пък много други държави членки, които дори не са започнали този процес. И това представлява проблем. Всички европейски лидери заявиха, че те подкрепят процеса на координиране, който е част от принципите че ще има оценка, що се отнася до борда за финансова стабилност по прилагането на този надзор. Предполагам, че съветът отново трябва да вземе решение по този въпрос. За мен е ясно, че в банковия сектор, ако искаме работата да върви нормално, а това е като че ли част от въпроса на господин Ланген, да, ако бизнесът на банковия сектор върви така, то тогава това е неприемливо не само в Европа, но и на ниво Г20, така че ще има допълнително регламентиране. Ако трябва да направя прогноза, бих казал, ще има неприемливи практики за раздаване на, принци... на премии тази пролет, което пък ще доведе до допълнителни дискусии за премиите в международен план. Пък в бъдеще ние ще трябва да укрепим регламентирането по този въпрос. Сега по отношение на въпроса на господин Шпит за Екофин и координацията на Еврогруп. Аз си сътрудничах отлично с страните от еврозоната и от Еврогруп. Дискусиите по пакта за стабилност и растеж текоха и в двете. На различни заседания основната част от дискусиите всъщност се проведаха повече в Екофин, а не в Еврогруп но Еврогруп е важна институция, която би трябвало да бъде също една от инстанциите по отношение на този пакт за стабилност и растеж. Но съветът ЕКОФИН имаше по-силна роля, що се отнася до пакта за стабилност и растеж. Дали ще бъде напредък за Швеция да се присъедини към еврото? Да. Дали трябва в максимални срокове да стане това? Да, но това може да означава, че трябва да има и подкрепа на референдум в Швеция за присъединяване към еврозоната. Трябва да има ясна декларация от всички лидери на партиите, които подкрепят еврото, че се иска референдум. Освен това, в референдума, който се проведе, е, стана ясно, че трябва да мине известно време, преди отново да се повдигне въпрос. Аз искам да се присъединим максимално бързо, но максимално бързо означава провеждане на референдум, където да има ясно за. Ще бъде добре и за Швеция, ще бъде добре и за Европа. И повечето държави, според мен, сега са в по-добра позиция поради приемането на еврото. Господин Ланген попита дали сме излезли от кризата. Това е въпрос на гледна точка, според мен. Междубанковите пазари отново работят. Виждаме, че още има проблеми с кредитите, но не чак толкова лоши са тези проблеми, колкото бяха преди 6 месеца. През февруари март четяхме изследвания, където се сравняваше ситуацията сега с тази през 30-те, когато имаше няколко поредни години отрицателен растеж и безработицата стигаше 15-20%. Мисля, че рискът от такъв тип развитие сега въобще не е на дневен ред. Направихме ли достатъчно, за да излезем от кризата с по-добра финансова инфраструктура? Отговорът е да достатъчно ли по-добра е тя, ще видим и ще трябва да продължим да дискутираме и да работим по въпроса. Всичко трябва да върви спрямо някаква времева линия, защото иначе хората нямаше да ни вярват. Щях да кажат политическите лидери не стигнаха до подходящите заключения от кризата. Що се отнася до стратегията за излизане от кризата по отношение на фискалната политика? В моята страна имаме излишък на баланс, или поне такъв трябва да има до 2-3 години. Аз от наша гледна точка не мога да препоръчвам 3% дефицит като някаква цел. Аз лично считам, че степента на амбициозно, що се отнася до пакта за стабилност и растеж за критерия 3% а, дефицит е недостатъчен. Според мен трябва да има излишък преди да се влезе преди в следващата криза. Но това, което е записал пакта е, че той трябва да бъде 3% или до 3%. В началото на нашето председателство имаше много дебати за това дали можем да заложим някакви граници, дали може да има равно третиране с равенство между държавите. Принципите, които бяха записани в Гьотенборг, Гьотеборг, извинете, и след това решението, което взе и съвета, а и сега и процедурите за излишен дефицит, са огромна стъпка напред. Извинете, свръхдефицит. Но ние трябва да бъдем по-амбициозни, що се отнася до фискалната политика в Европа. Благодаря, казва председателката. Следващите трима – Отман Харис, Еникен Джури и Оле Людвицен. Отман. Да, господин председател, по отношение на референдума за еврото, искам да кажа една дума. Аз се радвам много, че искате да се присъедините към еврозоната възможно най-бързо. Вие казахте, че във вашата страна има желание за провеждане на референдум по този въпрос. Кога, ако не сега? като политик вие можете да бъдете убеден, че можете да спечелите вашето население за еврото, като виждате, че еврото всъщност беше най-надежният щит срещу финансовата и економическата криза. И аз мисля, че тук трябва да се знае много ясно от коя страна се гледа въпросът предложението на комисията е, е, е по-малко, отколкото реши Европейския парламент. И ако говорите за компромис, вие можете да говорите само за компромис между държавите членки, но не за компромис за решение, защото все още няма компромис с Европейския парламент. Ние казваме да за микро и макронадзора, обаче ни е необходим също и са необходими и правомощия и възможности за санкции. Едва когато съществуват такива, тогава вече ще може да се постигне компромис с Европейския парламент. И третата точка – хедж фондовете. Вие поставихте на маста едно предложение, което е всъщност по-малко от това, което предложи комисията и аз мисля, че въпреки, че сме в процедура на съвместно вземане на решения, няма как да покажем на обществеността, че едно споразумение в съвета по предложението на комисията е решение. То, въпреки, че че парламентът се намира в процедура на съвместно реш... вземане на решения. Моля да вземете предвид тази процедура в становищата ви като председателство. Благодаря, госпожо председател. Господин министър, аз мога само да ви поздравя за обобщеното представяне на ситуацията, на обобщеното представяне на успехите и неуспехите на шведското председателство. Искам да ви задам един въпрос, свързан с данъчните обежища. На среща на върха на Г-20 бяха взети много строги мерки, по-скоро имаше обещания за такива срещу данъчните обежища равнище и всички страни от ОИСР се задължиха да използват всички мерки за противодействие на тези данъчни обежища. Искате ли да смятате ли всъщност настоящите стандарти на АИСР за достатъчни по отношение на данъчните обежища? Тоест, ако 12 страни е, е, сключат споразумение е, за общи мерки, смятате ли, че това е достатъчно и какви всъщност кои от разпоредбите, кои от решенията на 220 могат да бъдат приложени в случая? Има ли дискусия в съвета, че при обществени поръчки, всъщност в търговете за обществени поръчки могат да участват само фирми от страни, които не са данъчни обежища? Има ли някакви новости в тази сфера? Благодаря. Tack för ordet. Господин Кристен, благодаря госпожо председател и е, сърдечно добре дошъл господин е, министр. Радваме се, че сте сред нас. Аз е, мисля, че имахме едно интересно изслушване с господин е, Трише, който беше тук и а, отговори във връзка с различните мерки за намаляване на безработицата. Също така се говори и за обучението. Обучението е много важно а, средство за излизане от кризата също така създаване на нови перспективи за Европа и европейците. Като насочим поглед към Швеция, ще установим, че около 40%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 е увеличен броя на лицата, които са с по-високо образование и за това е важно да инвестираме в образованието, за да могат хората, които са загубили работното си място, да се върнат отново на пазара на труда. И освен това, образованието е важно във връзка и с това, че трябва да се финансира приоритетно от държавния бюджет и, както посочи финландският министр на финанси, финансите, с това се намалява и въздействието на кризата. Как виждате шансовете за обучение? Може би, ако се обединим около една точка, останалите страни ще ни последват. Сега по въпроса на господин Карас по повод на референдум в Швеция. Швеция не е не, не, не е стране е член на еврозоната, но това не е поради е, но, в, някаква възможност да бъде подложена на по-малко строги правила. Що се отнася до нашите бю, бюджетни цели, те, те са много те са много амбициозни. Швеция, Естония и България са трите страни, които може би ще има най-малко дефицит през следващите години. Ако става дума коя от дали, дали сте в или извън еврозоната. Когато сте извън еврозоната, обикновено мерките и а, е, изискванията са още по-строги. А, да, вие с, с, с право споменахте, че последиците от кризата са много тежки, включително и в Швеция. И въпреки, че имаме всички от, знаеме, че парламента е, е страна по вземане на решението, че е в процедура на съвместно взимане на решение, но нека само да подчертая, че за нас е малко проблематично, че все още нещата не са влезли в руслото. Аз обаче ще насърча и е, се надявам, че Испанското председателство ще намери е, решение и консенсус с Европейския парламент. В... Е, когато трябва да се взимат големи решения на общоевропейско равнище, трябва да се опитваме да имаме един широк консенсус, който обаче да отчита интересите на всеки един понеделно. Това е в крайна сметка целта на Европейския съюз. Знам, че дискусиите с Европейския парламент ще бъдат трудни, но в крайна сметка това е по, по, този начин ще се постигне, може би, и едно по-балансирано решение. Що се отнася до хедж фандовете? Струва ми се. всичко, което е от системно значение, трябва да бъде обект на надзор. Така че се надявам, че наистина ще можем да намерим някакво решение в, и в рамките на някакъв консенсус. Зададахте ми въпроси, свързани с данничните убежища. На първата среща в, в Лондон мерките бяха взети някои мерки и решения, които са широко при е, приложени вече. Няма европейска страна, която да е на така наречения сив списък. Ние е, в Швеция смятаме, че както и в други страни, губиме много от е, неплащанията, неплащанията на данъците. Испанското председателство ще, ще трябва да работи много по директивата за спестяванията, автоматичното автоматичния обмен на информация относно процентите и въобще едно по, трябва да има едно по, по-стро, по-стройно сътрудничество между съседни страни. Що, що се отнася до вие споменахте обучението и професионалното обучение и управлението професионалното обучение. Мисля, че няма никакво разминаване в нашите позиции, тези на господин Трише. Ние наистина се опитваме да дадем тласък на процеса от Лисабона в Гьотеборг. Тези проблеми бяха обсъдени. Имаше много интересни предложения. от господин Алмуня. Естествено, че е, Има много мерки, които могат да се предложат. Разбира се, професионалното обучение, насърчаването на хората да търсят места. Аз смятам, разбира се, че образованието е едно от основните е, начини за преодоляване на кризата и в дъл... и за социално сближаване в един дългосрочен план, наистина образованието е едно от ключовите, ключовите фактори. Имам Фенги Гол, Кетрин Сила, Питър Зиман и Свен на последно място. Имате думата. I, I different... Имам два различни въпроса. Първият е свързан с данъчните обежища и директивата за спестяванията. Може ли малко по-подробно да кажете какви бяха споровете? Кои държави какви позиции взеха? И защо това доведе до а, разнобой и до непостигане на съгласие? Искам повече подробности. Сега по отношение на задлъжност задлъжнялостта на няколко държави членки. Виждаме много тревожни нива на задлъжнялост, а в същото време вие казвате справо, че имаме нужда от повече фискално сътрудничество в Европа. Имало ли дискусии, има ли напредък по отношение на структурата, за интегрирането на европейските економики? и до къде сме стигнали с сътрудничеството между държавите членки за повишаване на данъците или пък да подпомагане на държавите членки да намалят лихвените проценти, които трябва да плащат по публичния си дълг. Има ли напредък в тази сфера и какви са мерките, които сте обсъдили в съвета, за да може държавите членки да си справят с дълга си и да има по-малко ниво на задлъжналост? Катрин Стайлър. Обърках се като че ли. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин министр, за презентацията. Искам да засегна три момента. Първо, данъка върху финансовите операции. Имаше едно изслушване в нашата комисия, да беше изключително интересно да се питам какво мислите вие по този въпрос и как вие бихте дефинирали този данък? По отношение на банките, говори се за премиите и проблема с тях. Искам и се да повдигне един въпрос, който бе споменат пред мои гласоподаватели. В петък бях на такава среща. Говорих с представители на синдикати, които работят с хора в банковия сектор. И това, което те обясниха, бе следното. Има хора, които не вземат добре платени места, работят много упорито, работят примерно 20 години в банка прави се преглед. Економическата криза не се взема предвид, когато се гледа тяхното работно изпълнение. Казва се, че те не работят добре и биват съкратени след 3 месеца. Това се случва много често. В една банка, например, 10% от работещите са в момента в някакви трудови спорове. Така че, когато се говори за активна политика на пазара на труда и други такива неща, аз си мисля за самите хора, които работят в банките и които са в предната част на кризата. Освен това има и е, полов аспект. Става дума за жени, които са работили половин работен ден или се връщат от майчинство, които са били съкратени. Така че ми се иска да обрисувам самата реалност на хората, които работят в банките по-настоящем. Бихте ли се съгласили с мен, че трябва да има нова корпоративна социална отговорност или нов модел в европейското банкиране, за да може да има по добро постигане на равновесие и дали премиите не трябва да бъдат нещо от миналото, а не само да говорим в нашата комисия по този въпрос. Говорим за милиони премии и хора в същото време, които след 20 години служба трябва до 3 месеца да напуснат длъжността си. Според мен има голяма несправедливост тук. И сега по отношение на ощетоводяването по справедлива стойност. Говори се за това как печалбите на съответната акция би трябвало да бъдат изчислявани спрямо справедлива стойност и когато мислим за стандартите за ощетоводяване, мислили ли сте по този въпрос? Благодаря. Председателката господин Зонен. Äh, господин министр, моят въпрос е насочен, във връзка с, насочен към възможностите за европейски надзор над националните органи. Има предвид също и интервенция в отделни фирми, защото виждам компромиса такъв какъвто го имате, доколкото го разбирам, предвижда четиристепенна процедура. Първо европейският орган трябва да установи кризата в рамките на съвета съвета на финансовите министри, ако една европейска голяма банка попадне в неприятно положение и втората стъпка е на правителството. Има право на подаване на възражение в тридневен срок и след това 10 дни да се събере съвета на финансовите министри, за да разгледа това възражение. И след това четвърта стъпка правителството има право за втори път да сезира съвета на министрите. И аз мисля, че пред динамиката, която се очертава в кризата, повечето банки просто няма да успеят като време да се впишат и тогава си задавам въпроса дали този по-дълъг период от време ще бъде достатъчен, за да можем ефективно да се справим с подобни неотложни ситуации. Um, um още двама моратори имам. Вики Форд и Астрид Люлинг. Първа Вики Форд. Нека и... Не, нека първо отговорим на тези три въпроса и след това Вики и Астрид. Благодаря ви за... Благодаря ви за интересните въпроси. Първо по а, данъчните убежища и директивата за спесяванията. Да. Мисля, че наистина има решение и има а, възможност за компромис. Разбира се, аз съм швед и вярвам на компромисите, но мисля, че наистина успяхме да постигнем компромиси по а, директивата за спестяванията, макар и да, да бяха необходими доп, допълнителни заседания. Имаше много технически проблеми, които не бяха решени. И А, просто не. Не, мож, не, не можехме предвид сложността на проблема да, да, да, да постигнем успех. Някои страни трябва, трябва да направят допълнителни отстъпки, допълнителна а, крачка напред. Не, необходимо е да се, да се постигне и напредък по споразумението в Яро от 2002 година относно обмена на информация. Има и някои аспекти, кои, по които успяхме да да отбележим известък напредък. Но аз мисля, че можем да намериме решение. Държавите членки поеха ангажименти да направят известни отстъпки. Знаеме, че има държави и членки, които имат резерви по някои аспекти. Но Споменах, че има и чисто технически проблеми, които трябва да намерят решение. Що се отнася до задлъжнялността, не, незав... независимо от е, перспективите, независимо от е, виждането, дълга и задължеността, са винаги едни огромни е, проблеми. И наистина трябва да имаме една много по-стабилна система за преди една следваща криза. Ако има ако, им, ако имате голям дефицит, наистина трябва да се вземат много сериозни решения, не само свързани е, с, е, дан, с е, данъците, но също така с приходите. Таксата върху со 2 е е решение, което ще има добри екологически последици. Също става дума Същото въжи и за таксите върху тютюн, тютюновите продукти, но има и раз, разходи, които проистичат от това, че не сме е, приложили необходимите мерки за е, заздравяване на пазара на труда. А Катрин Стил постави въпроса свързан с таксата върху финансовите сделки. Решихме да да да видим и какъв е, какъв е баланса на съответните банки при е, на под тази такса. ако се, е, ако се използва такава мерка, тя трудно би могла да бъде заобиколена. И ако има проблеми с а, е, допълнителна нестабилност или така наречените балони в активите, то това се отразява върху баланса и, и проличава в а, е, балансови отчет. И ние смятаме, че банките трябва да, да плащат такава, такава текста, трябва да, да, да, да плащат и за гарантия. Аз споделям казаното от е, Катрин Стил относно е, хората, работещи в банки, които в продължение на години и на години са били лоялни към работодателя си е, и които са на, така, на, на преден план на, в кризата, като същевременно виждаме, че огромни премии се изплащат на ръководните а, кадри. Но ако искаме да има наистина социална кохезия и искаме да приемеме това, че широката общественост да приеме това, че са били необходими е, много пари да се налеят в банките, то тогава и самите банки трябва да поемат своята отговорност, за да постигнем наистина едно такова по-балансирано отношение. В скандинавските страни беха необходими 2, от, 2 до 3% от БВП за справяне с финансовата криза. В Индонезия тези, тези проценти бяха 6, така че има доста голяме доста големи разлики между различните страни. В из, из, Исландия, която е една малка европейска държава, държавата пое, пое своята отговорност, като трябваше да да плати за длъжността, която е от порядъка на 100% от БВП. Така че имаше различни модели, различни подходи, но ако искаме да имаме наистина едно, един общ, един общ ни общо мерки, трябва да да има едно по-широко сътрудничество и а, взимане на решение, което да, да се основава наистина на равноправни е, компромиси, които да удовлетворяват е, отделните страни. Е, от някои, някои страни с някои държави членки трябваше да направят прекалени големи, прекалени големи сили, но при всички случаи аз е, смятам, че е, и за бъдеще трябва да имаме едно по-тясно сътрудничество, едно по-добро разпределение на отговорностите от взаимен интерес. Благодаря, Веки Форт има думата. Благодаря. Имаше изключително много работа за вас и за вашите колеги. Благодаря ви. Нещо, което започна с а, законодателство с много добри намерения, за да се опитаме да опазим и обществеността и инвеститорите, поради това, че бе прибързано, поради това, че се нарушаваха стандартите на комисията, изискваните за добра регламентация се оказа недобре формулирано и съответно може да доведе до наистина непредвидени последици. Имаше два вида избор. Или като парламент да продължим да инвестираме изключително много време един от най-умните, едни от най-умните е, членове на тази комисия да се опитат да го превърнат в прекрасно законодателство, което наистина ще изисква много усилия и може би намеренията, които имаме, ням, няма да съответстват или пък ще ни отвлеча от другите а, приоритети, като например обучението на пазара на труда, вторичните финансови инструменти и всякакви други приоритети. Или вторият вариант новият комисар да вземе това законодателство, да го върне обратно в Европейската комисия, да се вслуша в казаното последните 6 месеца, да следва принципите на доброто законодателство и да се върне при нас с нещо ново. Кое от тези две опции бихте посъветвали комисаря да приеме? Втори ми въпрос е свързан с отчетността в новите надзорни органи. Меги преди това, което се случи и парите на данокоплаците, които трябваше да бъдат вляти в банковата система, мисля все пак, че хората са абсолютно право да изискват отчетност от регулаторите. Може би знаете, в Обединеното кралство нашият орган се отчита пред правителството. И когато има избори, а ще има тази година, хората ще могат да гласуват между страната, която иска, между партията, която иска да запази е, надзорния орган по начина по какъвто е, и другата партия, която иска този орган да мине под е, ръководството на Централната банка. Ръководителите на новите органи ще бъдат назначавани от Европейската комисия така че те няма да бъдат подочетни нито на националните правителства, нито Европейския парламент. Така че аз имам много съмнение относно отчетността на хората, които ще назначим да управляват системата за финансови услуги. Какво е вашето становище по този въпрос? Астрид и след това съвсем накратко Свен. Oui, madame, да, благодаря ви, госпожо председател. Бих искала съвсем накратко да се върна към данъчните убежища. В крайна сметка Г20 взе решение и трябва да се прилагат решенията и стандартите на ОИСР, т.е. обменна информация, но не всички го правят. Някои твърдат, че 12, прозумението между 12 не е достатъчно. Аз не смятам, че автоматичният обмен на информация води до нещо, тъй като в крайна сметка данъчните власти биват заляти от информация, която не могат да обработат. Преди няколко дни се, се срещнах с една гражданка, която работи в Бъдиненото кралство, но има и а, приходи в Германия и в, в, в момента тя всъщност не плаща данъци никъде защото данъчните власти толкова са объркали досието и че вече не знаят кое е, къде трябва да се плаща. Така че ако има отдържане е, а, на, на източника по, по, по първоначално държане, това е добре, но трябва да се разгледа какво е положението, какъв е всеки отделен случай сам, самата комисия стигна до заключението, че автоматичната информационна система или автоматичния обмен на информации не функционира правилно, а същевременно искате да премахнете облагането на източника. Нещо, което в крайна сметка винаги е било много функционално. Какво искате? Искате да има автоматичен обмен на информация, само за да има обмен на информация, която не води до никъде и е безрезултатна. Продължавайте, но се не надявам се, че Испанското председателство ще постигне някакво споразумение по въпрос. Защо държавите членки да да не могат да избират дали да избират между а, удържане на източника или, или обмен на информация. Защото повечето държави членки за сега прилагат системата за удържане на а, източника и просто не виждам защо тази рентабилна, функционираща си, си, система а, да да не се е, прилага и да бъде премахната. И се радвам, че е, сте решили да не увеличавате акцизите върху алкохола и вината. И на вас, е, като обаче за, за това увеличаване е необходимо предложение на комисията, слава Богу, такова в момента няма. Благодаря, госпожо Люлин. Трябва да ви кажа, че по 11 член на настоящата директива за спестяванията задължава държавите членки да автоматично да обменят информация в момента, в който условията а, бъдат спазени, а това скоро ще стане. Следователно, тази дискусия с вас, която постоянно тече, най-накрая ще свърши. Освен това, има си и причина, и то основателна. Не може да се облагат наследствени имоти, без да се знае какво има. Това няма как да стане, ако няма обменна информация. Моля ви, моля ви, Свен, моля те, Свен, моля те въпроси към министра, а не към другите евродепутати. Да, права сте. Исках само да ви помогна да разберете защо настояваме тук. И така. Не бях удовлетворен от вашия отговор за директивата за спестяванията. Моля ви, искам подробности, кои са въпросите, по които имаше спорове, кои държави членки бяха на коя позиция. Благодаря. Благодаря. Съвсем накратичко. Не се ползва микрофон. Когато говоря за фискалност, говоря за директивата върху спестяванията таксата върху спестяваните. Знам, че има срокове, но в крайна сметка, ако тази директива е, е неуместна или недобре изработена, винаги можем да се върнем към нея и да я преработим. И не, ако пличете, не говорете за е, наследствени права и е, спестявани. Благодаря. Имаше въпроси свързани с директивата за альтернативните инвестиционни фондове. Мисля, че по този въпрос има голяма заинтересованост за по-добро сътрудничество. Това са много важни институции в системен план и те трябва да бъдат регламентирани. Не е приемливо част от тези институции, които бяха всъщност сърцевината на тази криза, като например Lehman Brothers, въобще не бяха регламентирани в своето функциониране. И е съвсем ясно, че дори е една институция, която иска да накоплатеца да поеме проблемите, би трябвало да подлежи на регламентация, т.е. да има надзорник, който да наблюдава нейната дейност. Това означава, че трябва да регламентираме и хедж фондовете, и фирмите за дялово участие, и всички тези институции са част от проблема, тъй като те могат да допринесат е, до по-голямо излагане на финансов риск. Освен това, считам, че е справедливо а, изискванията към тези институции да се основават на прозрачност, т.е. те да докладват каква е тяхната експозиция, какво, какъв е ливериджа, който използват и един друг принцип за нас – фискална отговорност. Ние не можем да защитаваме такава отговорност, без да има прозрачност за това къде се крият рисковете в системата. Казвайки е, всичко това, разбира се, че има нужда от напредък е, по този въпрос. Не съм аз човек, който трябва да съветва Европейската комисия какво да направи. Ние ще се опитаме да направим напредък дори по време на последните дни на нашето председателство по този въпрос, но има големи разлики между отделните държави членки и се надявам наистина да постигнем напредък на Корепер. Разбира се, това ще зависи и от колегите. Що се отнася до отчетността? За нас тя е изключително важна. Тези институции по-настоящем са интегрирани в една много ясна система на носена отговорност в Европа. Те се отчитат пред съвета, разбира се, на парламента, следователно мисля, че има достатъчно ниво на отчетност. Не искам да навлизам в дебат за това, коя организация трябва да влиза в регулаторната структура в отделните държави членки. Има отделни държави членки, които искат да има по-унифицирана регулаторна структура, където централните банки ще играят по силната роля, но пък има други държави, които се справят много добре и без такъв тип структура, която да работи а, с такъв тип а, структури за финансово управление. Така че това е, са национални дебати, а не дебати в европейски план. Що се отнася до директивата за спестяванията и данъка върху тези спестявания, смятам, че не трябва да има отдържане на данъци е, при източника, автоматичен обмен на информация, защото не става само а, а, въпрос за събираемост от данъци, а в крайна сметка къде е а, този приход? Откъде идва? От каква работа? От какви инвестиции? Къде са се случили те? Къде се изпълняват работните задължения? И когато имаме само а, данък при източника, а, нямаме такава информация. Така се избегват данъци или пък се извършват а, правонарушения, като не се плащат данъци. Мисля, че гражданите трябва да си плащат данъците и трябва да има една отговорна система, в която всички спазват закона. Считам, че автоматичният обмен на информация е нещо, което трябва да предпочитаме. Той е част и от споразумението, което се подписа през 2002 година. Има си конкретни изисквания. Моите очаквания от преговорите са, че в крайна сметка ще отбележим напредък. По отношение на господин Гиголд, няма да навляза в подробности, защото това ще усложни преговорите. Държавите, които имат резерви, трябва да могат да се придвижат напред, защото иначе ще стигнем до нещо като лондонския Г-20. Международни спогодби, които да бъдат проблематични за някои от държавите. Трябва да има реалистични е, ходове за държавите, които имат резерви, защото имаме нужда от силна директива за спестяванията, за данъка върху спестяванията. В тези държави има много реалистична гледна точка по този въпрос. Те знаят, че трябва да напреднат по въпроса, макар че по-настоящем считат, че интересите им са нарушени, трябва да ги защитат и в крайна сметка това е основно за тях. Благодаря, казва председателката. Благодаря, господин министър, от вашият отговор на въпроса на Вики Спорт по отношение на това. Не... Uh, предпочитате съвместно вземане на решения, за да може те пак да опитат да поработят. Мисля, че това е заключението този парламент може би има хора, които може би считат, че може да постигнем по-силен, по-отчетен компромис от постигнатия в съвета. Ще продължим да работим по въпроса. Благодаря ви за огромната работа, извършена от шведското председателство.